отново приветствам с добре дошли всички. Бих искала да поздравя с добре дошли нашите гости, господин Одан който отговаря за връзките в Генерална дирекция свързаност и на бригаден генерал Васил Еспас, Сибер. Сабински. свързочник в службата за външна дейност. Тук сме за да обсъдим предизвикателството, което представлява разгръщането на 5G технологиите в, в областта на сигурността. Всички сме наясно с огромния потенциал, който представляват 5G технологиите и тъй като разгръщането им наближава в Европейския съюз, а преходът от 4G към 5G представлява истинска промяна в парадигмата. Точно в този момент е много важно да сме напълно е, наясно и предупредени за рисковете, която води с себе си разгръщането на новата технология. 5G не означава само увеличаване на дебита, но става дума за технология, която е много по-различна по своята същност от предишните и дава възможност за много по-различно ползване. Няма съмнение, че разгръщането на 5G технологиите ще имат сериозни последици в областта на отбраната, включително и във външно отношение. Ще доведе и до рискове и до възможности. Depuis des mois, les autorités américaines exprimaient des préoccupations затова и нашите партньори в Съединените щати изказаха своите рискове за загуба на суверенна автономия за страните, които са избрали Китай като партньор за, и доставчик на 5G технологиите. И по всички тези причини решихме, че е добре да разгледаме тази тема на днешното заседание. Господин Донахю Комисията потвърди правото на държавите членки да не сключват дадени договори по съображения, свързани с държавната сигурност и също така разработи цял набор от мерки, които са на разположение на държавите членки с цял цялостна оценка на въздействието. По време на изслушването си в Европейския парламент комисарията Тири Бретон вече спомена 6G и подчерта, че е, тя ще се организи... те ще организира около три основни насоки защита, трансформация и поглед напред. Ще се радвам да чуя как гледате вие на европейската визия за евентуалното ново поколение 6G генерал Сабински, би, добре би било да ни осведомите какво, каква е дейността, която извършвате в Генералния щаб на Европейския съюз с цел намиране на единодушие с държавите членки. Би било полезно за нас да научим какви са механизмите за координация с Европейската комисия. И така първо ще дам думата на представителите на, на Европейската комисия. Господин Одонахю, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден на всички. Уважаеми на Европейския парламент, дами и господа, благодаря ви за тази възможност да ви запознаем с важната тема ще споделя с вас познанията си. Извинете ме, ако навляза в прекалено много технически подробности в встъпителното си изказване, но ролята на 5G технологиите в Европейския съюз е сред ключовите приоритети на комисията, като сме правит огромните последици за развитието и економическото растеж, но също така и за да се гарантира по-добра конкурентна способност на Европейския съюз. Това беше целта на плана за действие за 5G, започнат, лансиран през 2016 година. Целта беше да гарантираме, че Европейския съюз разполагаме с възможно най-добрата нормативна рамка за разгръщането на 5G технологиите. Целта ни е почти едновременно да се е, разгърнат 5G технологиите в всички държави членки. Започваме тази година и се очаква внедряването на технологиите и целият Европейски съюз до 2025 година, което разбира се е амбициозна цел. Този план за действие се основаваше на, на фактът, че 5G е промяна в парадигмата. Това не значи просто ускоряване на технологиите на 4G. Това е нов подход, основаващ на платформата, който ще гарантира, че имаме не само ускоряване на технологиите, но и по-големи, по-големи възможности за обработване на големи обеми от данни и също така много по-голяма надежност, както от гледна точка на преносът на данни, така и на времето, което е нужно за отговора в реално време. Това беше първо, основното въведение е за това какво може да ни донесе 5G. Е, ще има огромни последици за транспорта, здравеопазването, промишлеността, сърското стопанство, енергетиката, медиите, развлекателната индустрия и т.н. Ще повлияе на развитието на роботиката, ще разработи по добрата съгласуваност на технологии в областта на енергетиката и нататък. Но заради тази голяма роля, като ще играе 5G за бъдеще, напоследък все повече даваме сметка за критичните измерения на тази технология за обществото като цяло и за економиката. Еднорамно с това започна и дискусия за обезопасяване на доставките и за гарантиране на някои ключови елементи на 5G технологиите, които са особено уязвими от на, на участници от трети страни. И затова сега започваме вече да обсъждаме темата с безопасността на 5G технологиите. Започваме, започваме с а, възможно най-високото равнище на технологии. Но, разбира се, предвид а, за, полахът, като и рисковете свързани с а, сигурността на съвета на 5 септември беше взет решение да се изгради път на работа за сигурността на 5G технологиите. Ние приписваме тези заключения, тъй като те с пълно право обвършат киберсигурността с економическите възможности на 5G. Към това се добавя и нуждата да гарантираме, че имаме много ясна представа за стратегическата автономия на Европейския съюз и достъпът до доставки важни за разгръщането технологиите 5G. Това ще бъде от основните ни приоритети, тъй като председател, предизвикателствата по отношение на киберсигурността и 5G са сред основните основните политически приоритети. И в отговор на всички тези увеличаващи се заплахи за сигурността, още през месец март миналата година, в отговор на Европейския съвет комисията излезе с препоръки за осигуряване на киберсигурността разбира се, с подкрепата на парламента и на съвета. Следствие на това беше взета първата мярка, като помолихме държавите членки да изготвят собствените си оценки за риска за 5G технологиите. И това беше осъществено с подкрепата и техническата помощ на Европейската комисия и на ЕНИСА. Също така продължаваме да работим с държавите членки за координирана оценка на риска на равнище на Европейския съюз, която беше публикувана през октомври 2019 година. Следващата стъпка, както каза председателят, е работата, която осъществяваме в момента с държавите членки. Продължава и научно-развойната ни дейност в областта на сигурността. Имаме публично-частно партньорство за 5G, научно-изследователска дейност в настоящата рамкова програма и също така имаме и работно сътрудничество с държавите членки, които разглеждат темата от гледна точка на сигурността. Но също така е важно да отбележим, че индустрията работи съвместно с нас по някои специфични проблеми чрез програмата е, Insure 5G в която се прави обзора на установените рискове. И тъй като вече сме на този етап, на който се беше, беше подготвена оценката на риска на различно държавите всеки на европейско равнище е ясно за всички, че трябва да работим заедно и също така ясно показахме на държавите членки, че трябва много сериозно да погледна на този проблем. И това е основната, основата на работа, която в момента изготвяме, т.е. набор от мерки за смешаване на рисковете технически инструменти и мерки, които могат да предприемат държавите членки с цел установяване на заплахите възоснова на установеното равнище на риск. По този начин ще гарантираме, че Европа има единен глас по отношение на киберсигурността на 5G както вече казах, държавите членки работят съвместно, а ние продължаваме да работим с тях в групата за координация, наречената група директива НИС и към момента сътрудничеството ни в нея беше отлично. Съвсем набързо няколко думи за сигурността на инфраструктурата, която ще се основава на 5G. Вече споменах някои от основните сектори, които ще бъдат обхванати, но така също така да разгледаме фактът, че предвид бъдещата стратегическа роля на 5G, трябва да засилим присъствието на европейски дружества на доставки. Като знам, двама от трите основни доставчици на оборудване за внедряване на 5G са европейски участници, което разбира се много ни радва и ще продължаваме да ги насърчаваме, но на световно равнище няма... Това само по себе си не е гаранция за продължаващ успех или за това, че ще може да обезпечим доставките. Трябва да сме в състояние да произвеждаме и да гарантираме поддръжка на технологиите, които ще са основата на бъдещите ни цифрови технологии. И затова отново ни трябва технология. Един от важните въпроси, които обсъждате и вашата подкомисия е сертифицирането. Как може да се направи оценка на капацитетът по отношение на сигурността на дадена технология или на отделни компоненти на тази технология? рамките на на оценка на риска, вече установихме някои основни заплахи, свързани с а, сигурността, но сертифицирането по отношение на сигурността на 5G технологиите е много важен процес, като едновременно с това се обръща особено внимание на ключовата критична инфраструктура. Държавите членки работят с нас в рамките на директивата ни и с ни, за да гарантираме, че ще успеем да приключим процеса на сертифициране. Работим и с операторите, и с участниците в отделните специфични сектори, като например в енергетиката или на финансовите услуги, които с сектори, които са белязани с много висок риск, но също така и с много голям потенциал да ни покаже как може да се гарантира сигурността. Пак казвам, най-добрият начин да се справим с, киб... с рисковете, свързани с киберсигурността и за да гарантираме отправна точка е въвеждането на стандарти. Преди всичко е агенциите за киберсигурност да играят наистина важна роля в изграждането на тази инфраструктура. Пред, souhaite que vous parliez un plus lentement. My apologies to the interpreters, but also my apologies to the participants. Извинявам се на всички присъстващи. Ирландец съм и имам проблеми, когато трябва да си казвам на английски, когато много се вълнувам, понякога говоря и прекалено бързо, за което се извинявам. Европейската комисия участва активно и в световни, в, в, в процеса на стандартизация на световно равнище. Това се случва в, в органа наречен 3G, 3GPP, защото започнаха работа по 3G на времето и от тогава не е спирало да работи. Подкрепяме европейски действащи лица в рамките на цялостния процес на глобално равнище, тъй като има съществен брой патенти, които са собственост на европейски участници по отношение 5G технологиите. Тоест, ние играем водеща роля в определянето на тези технологии. Госпожо председател, задохме ви въпрос за 6G и за това как заказаното от комисаря Тири Брутон. Очевидно е, че с постигнато на резултати от програмите за научнователска дейност и тъй като работим по стандартизацията с държавите членки, се надяваме благодарение на плана за действие за 5G държавите членки да настояват за лицензирането на спектъра и за да се даде възможност за разработване на 6G още, още не сме сигурни, че това ще се случи, но междувременно извинете, за положение 5G това още не се е случило, но вече трябва да започнем да разглеждаме разпределението на частотите за следващото поколение, т.е. за 6G технологиите. Може би ви се струва, че е прекалено рано да обсъждаме тази тема, преди че 5G още не е изиграла своята роля в економиката, но също е много важно, ако иска Европа да запази своята водеща роля в тези технологии. Именно както 5G иска да интегрира всички тези сектори, които имат различни потребности, които надхвърлят нуждите, на, класич... които може да, на които може да отговорят класическите телекомуникационни технологии, особено с бъдещото поява на интернета на вещите и огромните масиви данни нуждите за тяхната обработка. Надявам се, че всичко това да бъде обединено в добре функциониращи платформи, които да работят безпроблемни, които се основават на изкуственият интелект и да могат да функционират в реално време, но и да могат активно да бъдат контролирани от компетентните органи, включително и от правоприлагащите органи и органите за киберсигурност, за да гарантираме, че цялата тази критична инфраструктура е достатъчно безопасна, за да гарантира доброто функциониране и сигурността на економиката като цяло и на отделните европейски граждани. Това, такава е амбицията, изразена от комисарят Тири Бретон, така че в рамките на следващата многодишна финансова рамка ще предложим ново институционално междуинституционално партньорство, наречено Smart Networks което е разположено е Security, което да е насочено към 6G технологиите, за да гарантираме, че разгръщането на 5G и пак подчертавам, на безопасното разгръщане на 5G. Така че работим паралелно по много в много насоки, но е важно да запазим всяко равнище на амбиции, ако искаме да запазим и водещата си роля. В заключение, бих искал да се е, спра на темата, за която ни поканихте тук, а именно сигурността на 5G. Не съм достатъчно компетентен, за да мога да се спра на ролята на 5G в областта на отбраната. Разбира се, ще обсъдим и последиците на 5G за сектора на отбраната, но преди това, което правим по отношение на разгръщането на 5G в цивилния живот, знаем, че ще играе ключова роля по отношение на спътниковата комуникация, например, особено с появяването на спътниците, движещи се в ниският, в близкият орбит до Земята. По този начин ще може да се подобри покритието с спътников, спътниковото откритие на широкия спектър за по-отдалечените региони и по този начин ще може да се гарантира още повече сигурност въвеждането на спътниковите компоненти в 5G и отвъд 5G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 да и спътникови технологии би трябвало да допринесат значително за гарантиране на сигурността и ще имат безспорно сериозни последици за отбраната. Но до тук ще спра, тъй като това е твоя моята, компетен... моята компетентност. Със сигурност ще има някои от другите гости, ще могат да кажат повече по въпроса. Държа само да отбележа, че госпожа Фандерлайн, подчерта ролята на 5G, особено на стандартите за 5G и на технологиите от ново поколение за укрепване на суверенитета по отношение на технологиите на Европейския съюз. Ето защо не искаме да изготвим изчерпателен набор от политики за постигане на тази цел, която е заявила госпожа фон дер Лайен. И разбира се, сигурността и киберсигурността на комуникационните ни мрежи ще бъде от водещо значение. Благодаря ви. И аз ви благодаря. господин Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, благодаря за възможността да говоря пред вас предизвикателствата пред сигурността и отбраната спрямо 5G технологиите. Нашата среда на сигурност е променя непременно. Затова нашите политики трябва да се адаптират с цел ефективност и оперативност на военните акции. Необходими са информационни и технологични системи, които да запазват целостта и последователността на данните като същевременно се запазва поверителността и надежността на системите. Операциите и мисиите на Европейският съюз в чужбина зависят от гъв, гъвкави и нали, надежни комуникационни информационни системи. По този начин командването може да извършва задачите, които са спуснати от политическите органи и а, е, нашият а, военен състав е а, е, при, при, при, при, при, прилага комуникационните и е, информационни системи и решения, които са спознати. Като се раз, разработват необходимите е, компоненти, изискуеми от е, за провеждането на мисии и операции и съответно ответ на рисковете. Това означава от оценка на риска и приспособяване, когато това е необходимо. Ние, целта не е да, да, да развиваме нови технологии или да коментираме възможностите, но целта е да даваме необходимите е, съвети, тъй като околната среда в областта на сигурността и военните действия непрекъснато се, се мени и ти различните оборудвания, от най-софистицираните до тези, които се използват на терена, са изваредно сложни. За това са необходими бързи и ефективни решения разполагаме с тези съоръжения и осъзнаваме, че цифровизацията на военните действия, на полето на военни действия, ще зависят от технологиите 5G. Няма да избегнем зависимостта от 5G, както и въобще а, оповаването на комуникационни и информационни системи. Същевременно съоръженията се, се произвеждат и предоставят от невоенни доставчици и посредници. Същевременно е абсолютно необходимо да извършиме оценка на риска от гледна точка на кибер сигурността на 5G. Като рисковете рисковете и всички, и, всички аспекти трябва да бъдат проучени, за да бъдем в състояние да, извър, да извършиме е, работата на терена тъй като самите самите военни по места имат много въз, малко възможности и по а, марш на а, действие на полето. Затова при оценката на 5G трябва да стане ясно че военните операции и мисии изискват допъл... допълнителна повери... поверителност и сигурност, т.е. трябва да има високо равнище на киберсигурност, тъй като пропуски или уязвимости могат да доведат до провал на операции и мисии. И съответно могат да имат много тежки политически последици. Затова трябва да се предприемат мерки за предпазни мерки. Какви могат да бъдат те? Първо, общи стандарти като общ стандарт под, под подбирането на надежни доставчици – кои, които да не зависят от правителства или а, групи на интереси. След това да се разработат а, програми, за да може 5G да бъде надежно по в, още при етапа на производство. Соф, доставчиците на софтуер и хардуер ще имат значителна роля спрямо контрола на мрежите. Кон, кон, контрола на цялата верига на доставките е и многобройните посредници и доставчици са предизвикателство, с което трябва да се справим. За това е необходимо и да разполагаме с е, високо обучени експерти за подготовката и поддръжката на това оборудване. Заключение. Технологиите 5G и техното използване в операциите по ОПСО са изваредно сложни и трябва да откликват на предизвикателствата, пред които сме изправени сега. Господин Свен Микс от името на социалистите и демократи, благодаря. Имам въпрос към господин Дона Вие неколко, неколкократно споменахте, е, че би трябвало да потърсим или да се придържаме към европейски доставчици, когато става дума за технологии 5G. С, с цяла стратегическа автономия на Европейския съюз, за да не трябва да разчитаме на, кри... на критично нужните съоръжения, предоставени от Съединените щати. Кого имате предвид? Да бъдеме независими спрямо американците или също така спрямо Китай. Смятате, че чужите инвестиции, включително китайските, не, не биха били уместни а, за, в Европа а, предвид а, сигурността. китайците се опитват и са в момента водещи в областта на 5G. Аз съм намирам тревожен факта, че американците се опитват да блокират достъпа им до до някои системи и са забранили ползването на известни компоненти. Така че не трябва ли да разчитаме на никой, нито на американците, нито на китайците, е, нито на корейците при е, разработване на някои компоненти или става дума само за 5G? Няколко въпроса и после ще отговорите на различните въпроси. Благодаря на нашите оратори от, за информацията относно 5G. Петке има огромен економически потенциал, но поставя и проблеми за сигурността, не само в областта на отбраната, но не само за НАТО, но също и за Европол. би могло да има много големи проблеми при борба с престъпността при използването на 5G. Второ, споменахте киберсигурността. В... Имаме много добри примери. Пиканол знаете, че е много извест, известна фирма, която стана жертва на кибератака и последиците бяха много а, тежки. И трето, вие казахте, че киберсигурността е правомощие на държавите членки, но ако внедриме сертифициране на европейско равнище, имаме общи критерии, стандарти и така нататък, държавите членки ли ще решават? защото тук вече няма да става дума там става дума само за киберсигурност, е, но е, и за геополитически аспекти. Ето колегата спомена Китай, и Корея, Съединените щати и така нататък. Още веднъж казвам, тук нещата вече трябва да се разглеждат и в геополитическите им аспекти, така че може би в Европа може да въведе в система на сертифициране или раз, какво ли не, но ако държавите членки имат правомощия в областта на киберсигурността, то тогава може да има проблем. Можем ли да направим нещо повече в Европа? може би можем да гарантираме прилагането на правила на вътрешния пазар, на единния пазар, да е, не допуснеме монополи, да, да няма е, нарушаване на правилата, що се отнася до субсидиране. И разполагаме с разни инструменти и бихме могли да направим нещо в Европа, но на сегашния етап ми се струва, че все още не сме намерили правилният отговор в областта на киберсигурността за от една страна във военната област НАТО и от друга страна за е, Европол. Господин Басеско. И имам, още, имам един въпрос. 5G ще допринесе за развитието на економиката и ще създаде много възможности. От друга страна, но по-ново присъединилите се държави членки ще трябва да наваксат своето закъснение спрямо по-отдавнашните държави членки. 5G е, ще бъде ли решение? Тоест, е, Европейската комисия ще гарантира ли равноправно разпределение на 5G във всички държави членки? Е, ние Имаме нужда от ясен отговор. Ще има ли еднакъв шанс, еднакви възможности за всички държави членки? Благодаря, господин Кюрсус. Thank you. Благодаря ви много. Изглеждаш сме пропуснали възможността да участваме в надпреварата за 5G но вече се стремим да участваме в надпреварата за 6G. Когато четем международната финансова преса, изглежда, че китайците са инвестирали повече от 60 милиарда под формата на държавни субсидии, данъци, кредити и така нататък, за да разработят своята технология 5G. Добре, искаме да разработим 5G. Но колко струва това? Това ще бъде ли междуинституционално споразумение и сътрудничество? И проблема в Европейския съюз е, че говорим за всичко, без да финансираме нищо. Така че господин Донахю Можете ли да надете повече подробности за финансовата част? Благодаря. Благодаря, госпожа Бонфриско. Благодаря, госпожо председател. Основният въпрос е следния. Ако приемам, че Китай са инвестирали много в своите компании, за да използват 5G. А ние имаме трудности дори с продукта на. с, с големи продукти, с пазара на големи а, продукти. А, липсва автономия. Ако приемем това за даденост, не трябва ли да преразгледаме правилата на пазара, които са в СТО, в Световната търговска организация. Пет Г е един от секторите, където има печалба в дългосрочен плат и това влияе върху другите положителни а, а, резултати от инвестициите. И а, това а, помрачава а, като цяло резултатите от инвестициите за обществото. Ето защо ние трябва да използваме възможността за 5G да подобрим нашата ситуация и да се подготвим а, за евентуални бъдещи атаки правим ли каквото трябва, трябва ли ни законодателна рамка, за да помогнем на държавите членки, за да запазят своята автономност при вземането на решения в тази област. Е, ако ни трябва рамка, която, в която да се включат всички държави членки и да имат хармонизирани правила, добре, и ако вярно ли е, че китайците са толкова напреднали с технологиите или има европейски компании, които изпреварват китайските и как евентуално да подкрепим тези компании. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Фотига. Microphone, please. Моля, включете си микрофона. Има много митове за това. Разбира се, 5G е голяма възможност за растеж, за технологично развитие, но също много предизвикателства – имаме проблеми как да се фокусираме върху аспектите на сигурността, включително основно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО по, в, в областта по сигурността и отбраната. вие споменахте киберсигурността. И ние смятаме, че киберсигурността е първата сфера на сътрудничество между двете организации. Ето защо ние трябва да оценим напредъка в това сътрудничество между организациите след срещата на върха в Варшава и последвалата декларация – ние трябва да следим всички точки от програмата. Има много страни, в които се наблюдава развитие. И е, развитието на Китай е притеснително и това е, трябва да работим по тази въпрос. Не трябва да си мълчим, а да и споменаваме това. Това е защото тук става въпрос за употреба в гражданска и в военната сфера. Предвид капацитета, военния капацитет, който изграждат китайците. Благодаря, господин Букна. С това приключва списъкът на колегите, които заявили се задаване на въпроса, да чуем после отговорите. Благодаря ви. Вече обсъждахме темата и стана ясно, че не става дума за незаконно присвояване на данните, а със съвсем законното присвояване. Замислете се, в а, цивилната сфера, не в войната, много дружества определят като предварително условие за предостав... използване на услугите пълен достъп всичките ви данни, като Google, например, и много други. Това обаче засяга от известна степен и военният сектор. Колко обаче сериозно е положението? Ще ви дам пример с Кембридж Аналитика. Те имаха само частица от всички данни, които ще бъдат на разположение чрез 5G за всеки един от нас. Въпреки това, вече над 100 избори по света бяха повлияни чрез данните на Кембридж Аналитика. Така че всеки един от нас ще предоставя данни, които могат да се използват не само за масово наблюдение, но и за оказване на натиска. И тук се стига до връзката с военния сектор. Също така засяга и тайните служби. Технологиите за наблюдение също играят своята роля което бих искал да подчертая е, че в тази област се нуждаем спешно от европейско законодателство. А няма да ни е лесно да го постигнем, защото американските ни съюзници ще ни се противопоставят. Но мисля, че няма как да избегнем приема това законодателство, включително и по отношение на военния сектор. Благодаря ви. Мерси. Monsieur O'Donoghue. Благодаря, господин Одан, Донахю, имате думата. Very... Много ви благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент. Има някои политически въпроси, които вие засегнахте, което е разбираемо и аз очаквам именно това – Е, може би ще дам малко технократски отговор на някой от тях. Но има неща, които са абсолютно ясни. Първо, господин Миксър зададе въпроса за препоръките от комисията, когато започнахме тази дискусия за създаването на инструмент. Това не беше за специфична страна или доставчик. Това засягаше всички страни и всички доставчици, за да гарантираме интегритета на а, системата, която ще се изгради от 5G. Всъщност, ние искахме да подчертаем а, необходимостта от високо ниво на сигурност в цялата мрежа. Било то е, европейска, китайска, американска или откъдето и да е да било. Комисията няколко пъти подчерта, че европейската економика, е, вие споменахте и вътрешния пазар, ние сме готови всеки да се включи в този пазар, но трябва не само да спазва правилата, но трябва да бъдат е, подлагани на одит и ако сметним ние, че е необходимо нещо да се приложи в тези мрежи на територията на Европейския съюз, то трябва да се приложи. Това е първото нещо. Разбира се, ще направим а, национален риск на оценката а, и държавите а, членки ще трябва да приложат а, съответните мерки, ако се открие такова нещо, ако се открие нужда от такова нещо. Това трябва да е координирано и хармонизирано и да имаме един и същ отговор във всички държави членки. Това е резултат от а, профилирането на риска. Въпроса на господин Питерсен киберсигурността. От, с киберносигурността се занимаваме от известно сигурност от известно време, извинявайте. И ролята на държавните участници тук, каква е тяхната връзка с на правителствата, с системите за сигурност във всяка страна. Дори ако съоръженията отговарят на най-високи стандарти, това, което спомена господин генерала, на ежедневно ниво, дори системата, която съществува в момента, е вече устаряла. Това означава, че доставчика на съоръжението има важна роля, която е постоянна и потенциално той трябва да предоставя нова посока за развитие. И а, това означава, че трябва постоянно да се осъществява контрол на сигурността. И тук е ролята на държавните участници в този процес. Трябва да вземем правния аспект при оценка на киберсигурността. Така че това правилно се отбеляза, че това е политически въпрос. Националната сигурността е правомощие на държавите членки. Ние сме зад а, това становище но държавите членки а, трябва да работят съвместно и ние помолихме комисията да играе роля и следим какво се случва, защото киберсигурността не е само въпрос за сигурност. Да, това е въпрос за вътрешния пазар. Не може да имаме сигурен вътрешен пазар, ако няма киберсигурност. Но това засяга индивидуално и всички – граждани в Европейския съюз, техните данни в интернет, които могат да бъдат подложени или не могат да бъдат подложени на проверка. И последния Последното нещо, което искам да засегна, извинявайте за обстоятелствения отговор. Правоприлагащите органи имат проблеми с 5G, ако, ако те дори нямат достъп до тези технологии. В миналото с а, примерно 3G имахме а, законов достъп а, и това се упражняваше от правоприлагащите органи във всяка държава членка, за да защитят гражданите. И ако има такъв закон, това изискване ще продължи, но трябва да имаме техническите възможности, за да това да се осъществи. И пак повтарям, ние работим по това в нашето публично-частно партньорство. Това са важни въпроси. По финансирането. Е, може би мога да ви изпратя отговор през секретарията по-късно за финансиращите инструменти. Но първо план за 5G – как да се приложи във всички държави членки преди 2025. Това означава, че трябва да помогнем повече на някои държави членки, отколкото на други, заради тяхната история, заради тяхното географско положение. Вече приложихме не само а, а, проучваща дейност, но също възможности за свързване 3 милиарда, които трябва да отивдат за свързаност, особено в тези региони на Европейския съюз, които не достигат необходимото ниво, имат нужда от помощ. Има някои научно-изследователски проучвания, които се провеждат също за малките и средните предприятия. Второ, в някои от балтийските и централноевропейските страни те няма от какво да се срамуват, защото те имат много развита технологична мрежа и много модерно ниво на сигурност. И те вече са пример за подражание за такива програми. От някои членове чух следното нещо. Европа не изостава по 5G. ако вярвате на тази пропаганда, ще повярвате на всяка друга пропаганда. Извинявайте, че ви говоря така. Но и аз искам да дам отговор на този въпрос. И имаме два основни доставчика. И те държат около 35%. Почти 50% от това, което са основни технически а, съоръжения, изобщо технологии. Ако броим само четирите основни оператора, това беше за производители. Както каза и комисар Бретан, 56%. Така че по отношение на технологиите ние присъстваме. Това е благодарение на усилията на научно-развойната дейност на компаниите и по отношение на разкръщане. Няма реално 5G все още. Има съобщения на пазара за това. И, но това е, работи на базата на 4G в Штатите. Има а, много а, с, а, а, стабилна а, мрежа, пешична мрежа. Но само когато стандартите са готови тук при нас, то тогава можем да имаме а, пълно, пълно прилагане на технология 5G. Тази година просто започва да е достъпна тази технология, но все още не е разкърната. Така че не оставяйте някой да ви убеди, че ние изоставаме. Господин комисаря няколко пъти каза, че нашата позиция е на технологични лидери ние искаме да я заздравим и вземайки това, ние ще играем водеща роля в комуникационните технологии. Извинявайте, че отнех толкова време за моят отговор. Мога да отговоря и на други въпроси и ако е необходимо, мога да изпратя на секретарията писмен, писменна информация. Много ви благодаря. Генерал Сабински. Генерал Сабински, имате думата. Няма да повтарям това, което вече беше казано от колегата. Ние работим съвместно това, което аз казах в моето слово е, за военни мисии и операции, но също и при подготовка на държавите членки за използването на 5G технологиите и всичко, което следва от употребата на тези технологии. Ние сме подготвили много документи, особено за киберсигурността. За нас 5G е само средство, което осигурява свързаност между различни услуги и много услуги ще отиват при потребителите. Самата същност на мрежата 5G е много сложна. Това е изкуственият интелект, който е пуснат в действие. Това означава, че тази мрежа е много по-опасна – но се дават и много възможности на а, а, злонамерените лица а, да използват срещу нашите граждани и срещу населението. Е, нашето сътрудничество с НАТО. Имаме съвместна декларация между Европейския съюз и НАТО и ние работим много по тази тема. Имаме редовни срещи с колегите от НАТО по всички документи, свързани с киберсигурността, за да знаем какво правите, какво правим ние, че, за да сме сигурни, че сме подготвили по един и същ начин в случай на киберопасност. имаме редовни срещи на ниво, на различни нива. Имаме обучение, срещи. Обучението също е много важно – защото хората трябва да осъзнаят по какъв начин могат да се справят с тези опасности. Някои хора не разбират, че чрез е, средствата, които имат вкъщи, например, прокосмокачка, тя може да има микрофон, камера. И това много лесно може да бъде използвано от злонамерни лица за събиране на информация – и за какво се нуждаят, за какво им е нужна тази информация. Някой ще рече, това не е важно, но всъщност е много важно. Трябва да убедим, убедим, убедим хората, че трябва да се направи нещо. Сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. Както казах, правим доста неща, постоянно работим съвместно Таз... Срещнахме се с а, генералния менеджер на една от агенциите на НАТО. Говорихме за тяхната а, а, инициатива за 10 а, хиляди войници, които ще се занимават с киберсигурността. Мисля, че това е повенната част. Ние не говорим само за съоръжение за мрежата. Ние трябва да сме готови за интернет на вещите, за момента в който всички вещи са свързани с интернет и ще бъдат използвани за определена цел. Ето защо трябва да има правила, трябва да има рамка, преди да започнем да я използваме. Благодаря ви! Благодаря. Е, Благодаря на двамата ни гости за това, че ни просветиха. Благодаря ви, господин Донахю. За вас, може би, не е толкова естествено да присъствате именно в нашата комисия по сигурност и отбраната. Благодаря на генерал Сабински. Chers collègues, je vous propose de Скъпи колеги, предлагам ви да подновим заседанието. Продължаваме с размяна на мнение на положението с сигурността в Ирак и мисията на Европейския съюз. Извинете, но втигате доста шум. Както и мисията на Европейския съюз в Ирак, присъстват тук сред нас Стефано Тома, директор, отговарящ за интегрираният подход към сигурността и мира и генерал-лейтенант Винченцо Копола, директор на гражданската, е, гражданския капацитет. Благодаря ви за присъствието днес сред нас. Скъпи колеги, всички последихме отблизо скорошните събития в Ирак и в частност неколкократните нападения срещу американските бази и Въждебното обграждане на американското посолство, последвано от убийството на иранският генерал Касем Сулеймани и последвалите отговор от страна на Иран срещу американците и техните съюзници в Асад и Ербил. По този начин стигна до поредната глава от сблъсъка в Близкия изток. Противопоставянето достигна до върху в момент на противопоставянето на Съединените щати и Иран, като това доведе до сериозен риск на ескалация а Ирак е основното поле, на което се е, осъществява това противопоставяне. И тези събития имат пряко въздействие върху европейските сили, които присъстват на място в рамките на е, мисията на НАТО, коалицията за борба срещу Даеш, както и в рамките на консултативната мисия на Европейския съюз за подкрепа на реформите в сектора на сигурността в Ирак. Враждебните Възможното отношение на иракските власти към присъстващите чуждестранни сили са особено успокоителни. Ето защо е има опасност настоящата криза да отслаби усилите, които се полагат за отслабване на исламска държава в Ирак и Сирия, като тези усилия вече бяха поставени под въпрос от турск, чрез турската офанзива срещу кюрдите в североизточната част на Сирия. Освен това, събитията в Ирак от месеци насам и е, репресиите от страна на иракските сили за сигурност ни карат и ние да се запитаме при какви условия се осъществяват мисиите, в които участва Европейския съюз в тази страна. Преди да дам думата на нашите експерти и да им благодаря, бих искала да изкажа съжалението си и едно желание. Първо, първо съжалявам, че нито сегашният, нито предишният директор на консултативната мисия на Европейския в Ирак не може да присъства нещо заседание нито сега, нито в миналото. И се надяваме за бъдеще директорите на мисиите на ОПСО да имат възможността редовно да присъстват в нашата комисия, за да дават своя отчет. Тук става дума ни по-малко, ни повече за демократичният контрол с действията на Европейския съюз от демократично избраният Европейски парламент. Така че ще ви помоля да предадете това послание от името на всички членове на нашата подкомисия. Много бихме искали да можем да се срещнем с ръководителите на мисли на Европейския съюз в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Най-първо давам думата на господин Стефано Тома. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички ви за тази възможност да се изкажа пред вас. В изложението си ще се спра на елементите, които от, наш, от наша гледна точка са важни в рамките на стратегическият преглед на мисията. Като ще обмислим миналото и очакваните за бъдеще, а генерал Копов, разбира се, ще ви представи по-подробно мисията, която той самият ръководи. Положението в Ирак, за който сме свидетели в момента, не беше напълно неочаквано, или казвам с други думи, още преди последните събития, които ни описахте, бяхме свидетели на масови протести, които се придобиха все по-политическа оценка и като цяло това доведе до подаването на оставка на министър-председателят на Ирак през ноември 2019 година. Така че положението си беше и остава много сложно, което съвсем естествено се отразява на самата мисия. Мисията започна през октомври 2017 година по искане на иракските власти – тъй като имаше всеобщ интерес да има напредък в реформата на сектора на сигурност чрез консултативна дейност. Държавите членки в този момент прецениха, че е уместно да се изпрати тази мисия на място, но междувременно, разбира се, обстановката значително се промени. Няколко елемента въздействат на присъствието ни на място. Трябва да отбележа, че отне доста време е сформирането на новото иракско правителство, което безспорно имаше въздействие върху съвместната дейност. Но трябва да признаем, че има и други действащи лица в областта. И те допълнително осложняват положението. И така, мисията беше изправена пред това сложно положение в Ирак и осложненията достъп до иракските власти. И трябваше да се приспособи към а, така създалото се положение. Трябва да, призна, да признаем други аспекти от нашата дейност, като например добро сътрудничество с останалите международни участници. Предвид на така седялото се положение, се запитахме какво да направим и оценката ни, че именно сега е моментът, в който нашето присъствие е още по-необходимо. На първо място, тази година мисията успя да изгради мрежа от а, взаимоотношения, която представя цялата роля на Европейския съюз в нова перспектива от гледна точка на иракските ни събеседници. Европейския съюз е в а, уникалната позиция на неутрален събеседник в сравнение с другите свещи лица, което е уникално и много важно по отношение на нашата позиция и безспорно е фактор, който трябва да се вземе при оценката на настоящото положение. На второ място, смятаме, че присъствието на консултативната мисия на Европейския съюз е много важна за място. Самото, сам, самото им присъствие чрез тази мисия в региона изпращаме много ясно послание – на събеседниците ни за ангажимент, който сме поели по отношение на сигурността. Като цяло, Заключението от преразглеждането на положението с държавите членки е, че мисията е важна и трябва да бъде запазена и че промените, ако сме свидетели в а, Ирак, и които между другото обикновено се държат на външни фактори, тъй като в случая Ирак е по-скоро терен, на който се осъществяват динам... действия, дължаща динамика на външни участи, участници. И нашите присъствие е важно, за да се гарантира дълготрайната сигурност в страната. И с това приключвам. Генерал Копола, благодаря, госпожо председател, благодаря и на членовете на вашата комисия. Разбира се, няма да повтарям казаното вече за положението с а, сигурността в Ирак след убийството на генерал Сулеймани. Но бих искал незабавно да ви осведомя, че консултативната мисия на Европейския съюз ЕОАМ Ирак продължава да работи въпреки много сложната обстановка. Вътрешна слабостта на иракската държава и нуждата от оздравяване на държавният апарат и гарантирането на сигурността за гражданите е дългосрочна цел на Европейския съюз и на консултативната мисия на съюза. Бих искал да каза нещо много интересно. Заслужава си да заявим, че на среща с а, директорът на мисията, с а, новозначеният посланник на Ирак преди няколко седмици, посланникът направи много ясно разграничение между чуждестранните сили, които съгласно на решението на Иракския парламент трябва да напуснат страната и мисията, консултативната мисия на Европейския съюз. Това веднага дължа да го подчертая. Нашата консултативна мисия се, се разглежда от иракска страна като нещо различно. Става въпрос за а, консултативна мисия, която е в рамките на общата политика за а, външна дейност като целта е да се гарантира последователно осъществяване на реформите в областта на сигурността на Ирак и също така да направи оценка на възможностите за подкрепа на иракските сили за сигурност на регионално и държавно равнище. Мисля да не предоставя нито обучение, нито оборудване, както го правим в някои други мисии. Въпреки, че е в тясно сътрудничество с партньори, които се занимават а, с, с този вид дейности. Мисията беше създадена през и 2017 година и към момента това е мисията, която е оперативна, активна на място най-отскоро, така че все още очакваме да се разработи изцяло подобна мисия в Централно Африканската република за доста кратко време успяхме да се установим в страната и продължаваме да се разширяваме, тъй като броят на служителите се увеличава от 30 на 60 на място, т.е. отвоява се капацитета за постигане на целите заложени в мандата. Към момента мисията положи усилия да оздрави присъствието си като надежден партньор на иракските ни събеседници. Поставяме консултации, консултации на иракски служителнички равнище в Министерството на вътрешните работи с цел последователно прилагане на иракска стратегия за сигурност. Мисията също така подпомага разработването и изпълнението на ча... като част от Националната стратегия за сигурност, Националната стратегия за борба с, с тероризма и Националната стратегия за борба с а... организацията престъпност, както и тази за контратероризма. Мисията беше в състояние, успя да организира първата среща между първата среща между представители на граничните служби на Ирак с Фронтекс. Мисията, т.е. ние, работим в някакво тясно сътрудничество с делегацията на Европейския съюз в подкропа на съвместните усилия на Европейския съюз, както и с държавите членки, които също присъстват на място. Подкрепяме и реформата на, центъра, на сектора за гражданска сигурност. Основната ни постижение или това, което се върши в момента. Подкрепяме дълготрайни процеси, но все пак бих искал да се спра на някои скорошни постижения след като иракските сили за сигурност се оказаха неспособни да реагират адекватно на скорошните масови протести. Подходихме ние от наша страна към а, представянето на балансиран подход към подобни протести и дадохме консултации за това как може пропорционално да се отговаря на такъв вид протести. Също така добри, подпомагаме иракските власти в описи да разработят нов а, закон за полицейските служби. Работим и в Багдад, и в Ербил на регионално равнище, като сме в постоянен диалог с организациите на гражданското общество, с религиозните и етнически малцинствени групи, представители на Министерството и друг вид служители. Мисията подкрепя усилията, които полага Ирак и за опазване на културното наследство и като част от това сме в пряко сътрудничество с ООН и Европол, като е много важно да, като, като, като трафика с културни ценности е много важен източник за финансиране на организацията престъпност и на терористичните организации. Работи за сътрудничество целта с Frontex. А сега няколко думи за реформите на сектор сигурност на Ирак и въвеждането принципите на върховенство на закона е глобално предизвикателство. Мисията беше насърчено да вземе нужните мерки за сигурност, предвид влушават си го със сигурността, предвид засилването на ескалацията на място, включително и чрез намал... временно намаляване на личния състав на място. От политическа гледна точка, подаването на оставка от страна на министр-председателят на Ирак през месец ноември принуди мисията да изгради нови взаимоотношения, основаващи се на взаимно доверие с новите действащи лица в вътрешното министерство. Е, иракските ни събеседници бяха по-малко на разположение за консултативна дейност с нас предвид другите приоритети и ние трябваше да се адаптираме съответно. Ще продължим и продължаваме да даваме консултации по теми като отношение към протестиращите, отговарящи на принципите спазване човешките права. също така ускорихме и засилихме диалога си с гражданското общество, като по този начин искаме да се точим върху нуждите на иракските граждани по по-ефикасен начин. Но, разбира се, предизвикателствата пред положението сигурността в Ирак продължават да са на лице чрез засилването на различните групировки и военизирани сили, които са останали след края на мисията за борба с Даеш. Какво се случи след събитията в началото на януари? Мисията бе, работеше с 20 от 60 служители на място, служителите, които не се намираха в страната по това време заради празниците в края на годината, отложиха връщането си на място в Ирак, тъй като аз така ги инструктирах, и те ще се върнат след моето посещение в Ирак. А аз ще замина за Ирак в понеделник, ще направя оценка на място, за да преценя дали можем да позволим на част от учителите отново да влезат на територията и да подновят сътрудничеството си с местните власти. За известно време членовете на нашата мисия нямаше разрешение да напуска базата. Между другото има две бази в Ирак, в два е, хотела. Единият беше в бившата зелена зона, другата в настоящата черв... или бившата червена зона. И факта, че имаме две щаба, ни дава възможност да местим служителите въз основа на е, служенията за сигурност. И така поместихме хората от зелената зона, която между другото се намира по-близо до американските, американската база, но сега на членовете им се, им се позволява да пътуват извън базата, но само по оперативни причини, като а, имат право да, да се предвижват само до Министерството на вътрешните работи, където имаме оперативен център, който е част от нашата мисия, който всъщност е нашата база в Министерството на вътрешните работи, която можем да използваме за срещи, обучения не, всъщност не е обучение, а консултативна дейност. за да срещаме с представители Министерство на вътрешните работи или с други представители на местните и международните органи, на, които присъстват на място. Като цяло положението е стабилно. До сега не сме били обект на нападения. Не е имало също така и нападения в близост до нашата база. Както казах, положението е доста стабилно, въпреки че има протести, но те по никакъв начин не влияят на присъствието ни на място поне. Както вече казах, имаме ограничена възможност за предвижване. И съм убеден, че след посещението ми в понеделник ще преосмислим някои от мерките, които са, нали, сигурност, които са в сила в момента не очаквам, че всички членове на мисията ще могат да се върнат на място веднага, но със сигурност ще се опитаме да засилим присъствието си и по този начин ще сме в състояние да засилим видимостта си и по този начин подкрепата си за местните власти. Благодаря ви. Мерси. Благодаря, господин генерал. А сега ви предлагам да задавате въпроси госпожа Нойман от Зелените. Имам няколко въпроси към вас. Казахте, че в мисията момента участват 60 души спрямо 30 миналата година. А също времено случващото се в Ирак е много тревожно. Също времено виждам виждаме, че силите на реда в Ирак е, просто убиват хора по улиците, не се прави изследване, разследвания и така нататък. Така че Европейският съюз, трябва да потърси сметка за това и за как... Аз не виждам какъв е смисъла да се обучават сили на реда на място, когато в крайна сметка е, те подкрепени от ир... проирански милиции избиват хора по улиците. По какъв начин може да се улесни диалога между правителството и протестантите? Нямам чувство, че нещо се прави по този повод. И убийството на генерал а, Сюлеймани доведе до едно много а, особено положение. Така че смятам, че Европейският съюз трябва да удобри, удоб... удвои усилията си и предвид случилото се през, през, през, през последните месеци. И тъй като в момента мандата ви се преразглежда, какво смятате, че трябва да бъде вашия мандат от тук нататъка и ако не успеете да го промените, какво смятате, че може да направите с 60 души на място? Господин Галер. И моя въпрос е в същата посока. Предвид разделението в иракското общество на сунити и шиити, на общности, реформите на силите на реда и въобще в областта на сигурността трябва да бъде такава, че всички общности да се чувстват представени и защитени от тези сили. А, примерно трябва да има някаква, може би, квоти 40 на 60 това част ли е от а, вашият а, мандат? Можете ли да ги убедите, че ако искат да се е, укрепи е, държавата и има един а, на едни сили на реда, полиция, които наистина да отразяват а, съотношението в населението е необходимо да има някакви е, каквоти на представителност. И дали, най- дали най-после правителството ще последва препоръките на парламента. Как, как, какво става сега с оттеглянето на американските сили. Вие казах какво става в регионите, където има кюрди. Аз си представам, че никак не е лесно въобще да, да работите на място, но може би там, понеже няма проблема на двете общности, които се противопоставят, нещата са може би малко по-лесни господин Кирстос. Благодаря ви. Опитвам се да разбера какво точно се случва в Ирак. Колкото повече Ирак а, почва да преповтаря случващото се в Сирия, толкова повече иммигранти ще се стремат към Европа. Ирак е вторият най-голям износител на петрол от страните на ОПЕК. 5 милиона варели дневно. Огромно количество. И това носи огромни приходи. Как можете да ми обясните, обяснете ми как, защо народа на Ирак и населението е, е толкова бедно само заради корупцията ли? Или защото многонационалните корпорации обират парсата? И второ, какво ще се случи в Ирак от тук нататъка? Има, разбира се, много ескалация на напрежението между Иран и САЩ. Има силни политически сили, милици, но същевременно протест, протестите, протести имаше през последните седмици и си днеска прочетах в Financial Times, е, е че демонстрациите с са все по-силни и все по- многобройни. Какво ще стане с политическата система? Как, как ще се раз... Как ще... Ще еволират нещата? Разбраха, че че има много жертви, жертви на силите на реда в последно време. Как, какво става с европейското военно а, присъствие? Разбрах, че е трябвало да бъде евакуирано в ковейта по причини на сигурност. Крис Петърс. Благодаря на нашите оратори. Вчера разговаряхме с Столтенберг, генералния секретар на НАТО, и един от зададените въпроси беше доколко е вярно казаното от президента Тръмп за НАТО и неговото участие в Близкия изток. Знам, че има много дискусии в момента, но може би НАТО ще, ще се намеси по-активно и то не само като военно присъствие, а и в други области. Има ли подобна информация? Имате ли такава информация? А, а ако имате подобна информация, какво мислите по въпроса? И трето какво ще прави Европейския съюз, ако НАТО присъства повече и участва по-активно? Моят въпрос е към господин генерал Копола. Благодаря ви за много сбитият и интересен доклад, господин генерал. Имам три въпроса към вас. Първо, потвърждавате ли, че към момента мисията е в модост стендбай? На второ място, какви специфични мерки за сигурност ще предприели вие или останалите за персонала на място в Ирак, предвид настоящото положение? И на трето място, Виждате ли разлики в, в, в разходите с председниците ви, разлика в отношението между, към Европейския съюз и а, Съединените щати? Благодаря ви. Мъжо Пападакис. Пападакис. Ще говоря гръцки. Благодаря ви. Говорим за многогодишен конфликт, за външна намеса, окупация, бомбардировки, последвани от борби между различни групировки. И сега може би е крайно време да си извадим позвуките от сегашната намеса на Съединените щати, Европейския съюз и НАТО в тази страна. Основната, ни, основната цел, основната причина за тези насочите събития е, е желанието за прекратяване на окупацията. И кой се възползва от е, прекратяването на външното присъствие в е, Ирак и как, какъв е контрола върху сигурните за сигурност. Кой е, осъществява този контрол, кой ръководи. Задавам същия въпроси в контекста на противопоставянето с Иран. Би следвало и гражданската, е, гражданските цивилната гражданска цивилната сигурност бъде включена към силите за сигурност. Ума спаят за Риньо. Благодаря. Един, едно от развитията в Ирак и е, което ще има последствие за Европа и бъдещето на Европа е положението на ИДИЛ и на терористичните организации предвид събитията в началото на годината. Както и а, борбата срещу ИДИЛ в Ирак и в Сирия. Всичко, всичко това ще загуби своята сила. Кажете как, какви могат да бъдат бъдещите ни, бъдещите ни антитерористични действия а, в а, Ирак? А, какви са последиците от а, случилото се в началото на годината за борбата срещу а, тероризма? А, какви са фактологически, политически и стратегически? Председателката на делегацията с Ирак е сред нас. Искате ли да вземете думата? Благодаря. Искам да ви да се извина, че закъснях, но бях в комисията Емпъл, където трябваше да представя доклада си. За съжаление, нещата има много неща. Също по едно и също време. Благодаря госпожа Лазо за поканата. Радвам се, че мога да взема думата. Наистина сме на кръстопът в момента. Ще... Резолюцията е приета от Иракският парламент при прият преди на първо време от шиитската общност за изхвърлянето на американските е, войски е много тревожно, защото няма да могат да бъдат постигнати целите и е, Швеция има военно присъствие в Ирак 70 души, чиято задача е да обучава и съветва е, иракските е, сили в борбата им срещу ИДИЛ. Е, те са на 30. Нашата база беше многократно нападната и атакувана след смъртта на генерал Сюлеймани. Оттеглянето на силите от Ирак ще доведе до по-растяща и разгърнат контрол на проиранските милиции в Ирак и, и това ще даде нов, нови сили на а, ислямска държава, поставайки под а, заплаха сигурността на Ирак. А, така че, как, а, как, ако нещата не, не, не станат наистина много по- а, опасни. Европейският съюз и мисията и трябва да продължи да работи и да помага на силите на редът на Ирак. Защото само местните институции е, местни институции, които са достатъчно силни, ще дадат е, възможност за преход към демокрация. От името на делегацията мога да кажа, че заедно с съответните комисии ще продължиме да следим отблизо случващото се и бих искал да, поле, да поканя колегите на заседание на 23 утре където ще обсъждаме положението в Ирак. Близкия изток ще присъства и иранският посланник. Господин Тома и след това ще дам думата на генерал Копола. Благодаря, благодаря за въпросите. Искам да отговоря на някой от тях. Един от въпросите беше как общ, обществеността а, реагира на а, от теракското правителство и неговият отговор на протестите. А, има все повече и повече Ние считаме, че присъствието на нашата мисия в в Ирак и сред структурите ни позволяват да видиме, да виждаме отвътре, да следиме отвътре какво се случва и също времено да без да, без да, без да реагираме, това води до известна предпазливост при предприемане на действия от страна на иракските власти. Колкото да, да това, до това дали си изпълняваме мандата предвид хаоса, стратегическият преглед, който извършихме, констатира, че работиме по задачи, които дават възможност на съответните стратегически сили в страната да бъдат по-ефективни, като например тези, които осигуряват сигурността по границите. Разбира се, и включително и ние работиме по управлението на човешките ресурси. Ще ме попитате какво общо има това. Ами това спомага борбата срещу корупцията, а, както и въобще структуриране на различни задачи. Още нещо споменато от други а, депутати. Ставаше дума за достъпа. Да, каз, както казах и в презентацията си, нашия достъп е ограничен. Например, можем да работиме в е, сектори, области, които са много стратегически за тях, като а, е, а, е, контратероризма и насилието. В Ербил. Там можахме да да, да, да, да, да направим оценка на ситуацията, на нещата, но разбира се, има възможност за разгръщане на дейности там. Колкото до НАТО, работиме в сътрудничество с НАТО, имаме координирани дей... дейности с мисията на НАТО в Ирак – и включително и по въпроси, свързани с равнопоставеността, прозрачността и така нататък. Всичко това дава възможност на иракските сили да бъдат по-укрепени и по- ефективни. И нещо, което според мен е важно, макар и на пръв поглед да не виждаме връзката. Става дума за а, защита на културното наследство, а, тъй като знаете, че а, е, продажбата на е, а, на, на, на, на предмети и други финансира тероризма. но ста тук става дума за историческо наследство от времето на, на Вавилон и така нататък. И знаете, че едно общо културно наследство обединява хората отвъд различията. А, така че защитата и опазването на културното наследство може също да създаде допълнителни отношения и връзки между общности. Totally agree with the, uh, what the благодаря, аз съм напълно съгласен с това, което каза Стефано. И сега. А, мисията ни започна с 30 човека, след това станаха 60. Uh, може ли да промени сектора на сигурността в Ирак? Не. Не днес, нито утре. Това е вярно. Но ние присъстваме ние предаваме нашите послания. Преследваме топ менеджмента и предаваме какво е нашето съобщение, нашето послание. Ние имаме мандат и мандата е да съветваме на стратегическо ниво. В страна, където полицейските сили са предполагаемо 600 000 души, но тогава си задавате въпроса къде са те, къде се намират. Между другото, американците имат проекти за комплексна система от база денни за човешки ресурси и тяхното управление. Те могат да си позволят да платят за такава система, но иракчаните за сега не могат да управляват такова нещо има двустранни проекти с щатите. Ние по този проект работим съвместно. Това са а, американски а, а, съоръжения, които и ние използваме. НАТО. Разбира се, че се координираме с НАТО. Ние знаем, че винаги, където има присъствие на Европейския съюз, а, ние се координираме. Знаем, че не всеки иска да се координира с нас, но това е друг въпрос. Резултатите няма да се видят утре. Ние може би от 30 ще станем 60 и скоро ще станем още повече. Но държавите членки трябва да разберат каква е нуждата да сме в Ирак. Ето защо има стратегическа нужда ние да сме там. Ние сме ангажирани в, например, темата за а, полицейското преследване на демонстрантите. Физически трябваше да ги спрем, да разговаряме с тях. С намаленото присъствие на място. Лично аз се занимавам с това. Трябва ли да се обадя на всичките тези 60 човека и да им кажа, отидете в Ирак – Те са на място. Аз обаче оставам в Брюксел. Просто ние трябва да оставим. Няма друг начин. Започнахме преди две години с, може би, не толкова амбициозен мандат. Преосмислихме нашия мандат и нашето присъствие. Може би ще продължим по този начин и след известно време ще имаме по-голям мандат и още ресурси, но това са неща, които трябва да осмислим с времето. Фактът и е, че вече сме посетили различни части на страната, не само Ербил. Срещали сме се с местни представители на полицията и сме ги разговаряли с тях това е, може би, възможности за нас да се разгърнем в Арбил и после ще помислим какво да направим за различни места. Така започнахме и в Украина, между другото. Така че това е процес, който се разкръща, но нашият подход като цяло е проактивен. Начина по който ние разбираме нашия мандат е да имаме възможност да се адаптираме към ситуацията и да концентрираме нашите оскъдни ресурси, за да постигнем максимално много. А ако смятаме, че не можем да постигнем нещо в дадена сфера, например борба с тероризма, тогава се концентрираме върху други сфери, където можем да постигнем повече. Ние се опитваме да направим най-доброто, което можем – Уверявам ви. 60 човека. 60 е мисията, не съветниците. Комуникация, логистика, всички са, са 60 IT-та включително. 60 е цялата мисия – Няма как да отговоря на този въпрос. Какво искаме да постигнем? Какъв е мандата? Какво е нивото на амбиция на Европейския съюз в Ирак? Мога да ви кажа 60 хиляди, например, но това не е малка страна. Затова трябва да вземем предвид, че ако искаме да работим в Багдад и съответно да се разгърнем, да бъдем по-видими и да имаме присъствие. Тогава ни трябват още ресурси. Държавите членки направиха усилия в следствие на стратегическия преглед, но не очаквайте кой знае какво, някаква революция да се случи по отношение на мандата. Това няма да се случи утре. Но, уверявам ве, ние си вършим работата. Ние продължаваме да работим, правим максималното, което можем с наличните ресурси и в сегашната ситуация на сигурност. Външния министр го нямаше цяла година и той е нашия основен партньор. И имаме сега един, който идва от полицията – но поне той разбира за какво говорим. Благодаря ви. Моят въпрос е за дали вие виждате като част от вашите зада... задачи и, е, а, силите за сигурност да бъдат част от а, интегрирането на двете големи групи от шиити и сунити. Мисля, че в а, други а, страни а, има опит а, да се интегрират различните общности в една обща полиция. Това част ли от мандата? И бихте ли приели такова нещо? А, и полицията да се базира само на ш... шитите, например. Знаете ли как е съставена полицията и как се управлява? Не мога да ви кажа, нямам цифрите. Но като цяло. За да се изгради стабилна полиция, а, това е важно. Отговорът е да. Какъв подход е това? Отгоре надолу или обратно? Това трябва да го обсъдим. Можем ли да наложим това от върха? Не. Можем ли да работим заедно с местните органи в Багдад и около Багдад, да се съберат на масата за преговори и да обсъждат същите оперативни въпроси, да има общи решения. След професионалистите, които работят по сигурността в страната, да се изгради общност от полицаи, които след 20-30 години, а може би и след 2 години, не знам, ще имат добри резултати, ще бъдат обединени? Мисля, че да. Можем да направим нещо. И трябва да продължим да вършим нашата работа. Както казах и преди, имам опит от Босна. В Босна беше различно, но в крайна сметка има три основни етнически групи и 15 полицейски сили. Така че не казвам, че в Ирак е по-лошо е, от Босна, въпреки че в Босна по отношение на сигурността беше много по-различно. Но промените, които започнахме, ние започнахме с подход отгоре надолу. Не, защото това не работи, а започнахме отдолу нагоре. Дали постигнахме перфектни резултати? Не, но добри резултати, да. Можем ли да приложим същата стратегия в дългосрочен план в страна като Ирак? Можем да се опитаме. Госпожа Ноймен, много благодаря за вашите отговори. Мисля, че един от моите въпроси за диалога и за протестите май не беше отговорен, но Знам, че това не е пряко в вашия мандат, но вие сте като делегация на Европейския съюз и а, вие оказвате въздействие а, върху ситуацията там, върху Министерството и в случай, че те се опитват да заглушат протестите. Какво прави Европейския съюз по този въпрос? Аз го казах, но ще го повторя отново – ние работим с гражданското общество постоянно и всеобхватно и чрез този диалог с гражданското общество вие достигаме и други партньори. Можем ли да се ангажираме с демонстрантите? Не, това е невъзможно, защото това ще бъде проблем за нас. Но можем ли да се ангажираме с всички останали части на гражданското общество, за да се предадат нашите послания. Да, и ние това го правим. Ситуацията ни ограничава малко в нашите движения. Но ситуацията е стабилна. Затова смятам, че в краткосрочен план ще има сериозно присъствие на мисията на място и това ще разгърне нашите способности да достигнем до повече хора. Много благодаря на двамата ни оратори. Е, Мисля, че си дадохте сметка колко голям интерес проявяват членовете на нашата подкомисия на всички въпроси, свързани с консултативната мисия на Европейския съюз в Ирак и като цяло за положението в Ирак и начин, който то засяга различните европейски служители и участници в различните мисии. Благодаря ви за вашите отговори. Знам, че съгласно правилата на Европейска служба за външна дейност. Имате право да се изказвате само по компетентностите ви в най-тесен смисъл, но не се свенявайте да надхвърлите тези свои техни правомощия. Ние много ще се радваме. Благодаря ви. Chers collègues, je crois qu'il y a un principe sur lequel nous sommes. Скъпи колеги, принципът, съгласно като работим тук е, че тези, които закъсняват, не бива да наказват тези, които са на време. Същото въжи както за членовете на парламента, така и за колегите ни. Един от гостите ни ще закъснее малко, ще се присъедини към нас след което ви предлагам, госпожа Точи ще закъсне малко, но ще дойде, така че ви предлагам да преминем към точката последно 10 годишна от общата политика за сигурност и отбрана. Сред нас е Кристофар Майя, професор по междуна... европейски и международни въпроси в Кингс Коледж в Лондон. Сред нас също така е, е и посланник Пьер Вимон, бивш посланник, бивш посланник и в рамките на СВД, а сега е старши сътрудник в Carnegie Europe. Госпожа Точи ще спаси малко по-късно към нас. И сред нас е и Букс Тингър, журналист и анализатор в Jane's Defense Weekly. Господин Майер ще ни представи четири кратки проучвания, които с които бяхме натоварили, за да ни постави напредъка в община обща политика сигурност и отбрана и за да обмислим заедно бъдещите перспективи за развитие. Резултатите от това проучване, което всички сте получили, поне се надявам, вероятно ще доведе до интересни разисквания последните точки, мислите и операциите, разработването на капацитета за отбрана, индустриалната и технологична база за отбрана в Европейския съюз, както и институционалната рамка на Европейския съюз в областта на отбраната. Предлагам ви да дадем най-напред думата на Кристофър Мейер, след което може би ще дадем първи тур на изказвания на членовете на нашата комисия, за което ще дадем думата на Натали Точи и на Брукс Тигнер. Думата има професор Майер. Thank you very much uh, for the uh, invitation and giving us the opportunity to uh, Много благодаря, че ме поканихте за да представя нашата работа тук. Имам около 15 минути, за които ще представя 45 страници uh, от нашия труд. Аз и колегата сме тук, за да отговорим на някои от въпросите съвместно ще избера а, това, върху което ще говоря. Ще се концентрирам върху някои от най-важните предизвикателства и най-важните сфери от тази политика. И мисля, че това ще доведе до продуктивна дискусия. Предварително а, искам да кажа, че искам ще се фокусирам върху сферите, върху които има проблеми, а не само където има постижения. ОПСО е изминала дълъг път, особено ако се върнем в първите а, дни на тази политика 2003-2006, когато бяха първите операции. Е, Лисабонския договор е, изглежда забавя тази политика вместо да я ускори. Само в последните години виждаме един стремеж за разгръщане на тази политика. Надявам се на нашия доклад е, да ви даде реална представа е, за политиката и ще отговори на някои от въпросите, които има и а, е, за политиката по сигурност и отбрана. Ние се стремим да видим дали действително тази политика работи. Това са първата сфера са операции граждански и военни. Тези операции в повечето случаи изпълняват своите цели. Някои от операциите, например ЮНАФ за Сомалия, показват специфичен стил на ЕСА в политиката по сигурност и отбрана, като се постигат същевременно няколко цели хуманитарна за опазване на гражданите, стратегически запазване на пътя за корабите и по-цялостна външна политика, която се стреми да реши пиратството и нестабилността в Африка. Същевременно е ясно, че има големи проблеми е, с дейностите по общата политика за сигурност и отбраната. Първите проблеми е, са е, силни стратегически интереси, но неспособност за реакция. Например, това беше в през, в Либия през 2011 година и след това в Йемен, където Европейския съюз не можеше да разгърне операции. След това процеса на вземане на решение за използване на ресурсите. Това е основно предизвикателство. Необходимо е време, за да се организират е, е, конференции и съответно да се заделят е, необходимите средства. Около 80% от, от постиженията се, са използваните средства, за да се постигнат целите. След това на конференцията обсъдихме възможности за решаване на тези проблеми, например способност за миротворяващи мисии. Но за мен е една от основните сфери, където трябва да се направи напредък, е стратегическа култура, особено във военната сфера, където има по-малко мисии, отколкото в гражданската сфера. Има много уроци, които могат да бъдат научени от военните в Европейския съюз. Но също така може да се направи много по конвергенцията при справенето с заплахите пред сигурността. Временно алармиране, разследване, това е ключово при оценката на опасността. И тук Европейския съюз може да направи повече, да използва по-добре своите ресурси, защото все още те не се използват добре. Какво можем да направим, за да подобрим а, разузнаването и споделянето на инф, а, оперативна информация между държавите членки? А, състравено сътрудничество, може би ще чуете от колегите, между някои малки, няколко държави членки това е възможно и те са склонни да направят това. За институциите Лисабонския договор представи нови възможности и тези възможности бяха използвани за сътрудничество, но също трябва да кажем, че съществува фрагментация и конкуренция между военната и гражданската част в системата и това е все още проблем – за институционалната рамка. Могат ще да има различни отговори към този проблем и един от отговорите е да помислим за по-вече гъвкавост а, при вземането на решение между малка група от държави членки вместо от целия Европейския съюз. А, инициативите по намеса или идеите за Европейски съвет по сигурност това се смята за една от ползите. И а, също а, се разглеждат връзките с Обединеното кралство след Брексит, как те да бъдат вкарани в формална структура. А след това а, гласуването е по квалифицирано мнозинство. А, комисията говори за санкции и граждански мисии. Друг инструмент, а, клаузата, а, която може да се използва за мнозинство, когато има а, а, стратегическа цел. Големият а, проблем е напрежението между желанието да има по-бързо вземане на решение от друга страна непрекъсвания поток на солидарност който трябва да строи от политиката за сигурност и отбрана. И как това включва всички държави членки и големите страни членки, способност, способностите, отбранителните способности, въпреки глобалната стратегия и прилагането на плана за отбрана, все още няма достатъчно яснота какво е нивото на амбиция на Европейския съюз и какво означава това за приоритетните способности на държавите членки. Изглежда, амбициите са по-големи от задачите, които може да се справи, с които може да се справи политиката за сигурност и отбрана но дали Европейския съюз наистина иска автономия от щатите? Защото, ако се замислим за това, целите понякога са много високи. Ако искам да направим повече, да постигнем повече напредък, разбира се, трябва да има повече ресурси, сътрудничество между отделни държави членки за отбраната по това може да се напредне. И също би било полезно, както призова Европейския парламент, да се запълни празнотата между, между глобалната стратегия и бялата книга за сигурност и отбрана. Някои държави и членки също говореха за стратегически компас базите, стратегическите бази. И Европейския съюз не може безкрайно много да харчи, както е в Штатите, където се по-високото ниво на разходи води до повече способности. Ние имаме само 6 отбранителни самолета, почти много повече са, например, в Штатите и всички други съоръжения са по-големи. Това е свързано с ресурсите. Економия от мащаба, която да подкрепи оперативната съвместимост, това може да доведе до по-добра основа за сигурността и отбраната. базите може да помогнат, за да реализираме нашите отбранителни способности. Въпросът е дали сегашните разходи са достатъчни, за да доведат до трансформация. Този въпрос е задаван многократно. Дали тези средства ще доведат до реална трансформация? Предизвикателствата остават. Ако искаме да се изгради истинска политика по отбраната и сигурността, това означава промяна в националните политики по отбраната. И това е въпрос на национални е, предпочитания. Е, и съответният член в е, договора. 80% от правомощията по отбрана все още са национални. Това е голямо предизвикателство. И последния въпрос е достъпа на трети страни до до компаниите, как компаниите от Штатите и от Обединеното кралство могат да вземат участие в различни инициативи. В заключение, изграждането на по-ефективна политика за сигурността и отбраната ще отнеме време. Това означава промяна на културата на няколко нива и изисква ниво на конвергенция на начина на мислене между държавите членки. Също така, освен дългосрочните предизвикателства, има и краткосрочни предизвикателства. Когато изготвих моята преглед на операциите по ОПСО, съзнах, че се опитваме да поправим проблемите с миналите операции, без да осъзнаваме бъдещите. Така че тези операции са селективни и не е имало много-много големи провали. Но това, което, например, в Сребреница, в Могадишо, където имаше, имаше заплаха от ескалация – това можеше да отключи дори клаузата за единна помощ. Там способностите са свързани с политическата воля. Така че новите предизвикателства, новите заплахи, това трябва да осъзнаем, защото в миналото имало, е имало по-висока степен на оптимистично мислене. И мисля, че мислене за за най-лошия възможен сценарий също е важно за период от следващите 10 години. Благодаря ви. Благодаря ви. Предлагам ви да пуснем към първите въпроси и отговорите. Започваме с Хана Нойман от Зелените. Благодаря ви. Имам един въпрос, но да може би ще засегне и останалите наши гости виждаме значително намаляване на размера и на сложността на мисиите на ОПСО, сравнение с миналото. Ако си спомням мисия Артемис или мисията в Македония, в сравнение с това, в момента всъщност имаме само няколко мисии за обучение. Едновременно с това се засилват ескалацията на конфликтите в непосредствено наше съседство. Така че имаме и конференции, и капацитет се изгражда и държавите членки сами заявяват, че нямат отговор на всеки вид конфликт, който се появява. Така че къде е проблема? Казахте какво ще се случи, ако се случи в... А, а, сега помисля отново, ами случи се в Алепо, така че не е вярно, че няма случай на геноцид. Сега а, Проблемът е, че ние не знам какво да правим с тях. За НП Михаил Галер. Благодаря, ще се изкажа на немски. Много ви благодаря за направения обзор. В голяма степен съм съгласен с описанието, което направихте. Моят опит също показва, че с влизането в а, сила на доктор бън първите три години, действително нямаше такова въздействие, след което обаче Владимир ни помогна. И сами се убедихме, че и в непосредствената ни съседни държави може да се случат събития, които имат непосредствено въздействие върху нашата сигурност. Моят а, коментара по един от аспектите, които свързахте, именно споделяне на разнователни данни. Мисля, че това няма как да се случи в формален контекст. Споменахте за сиреното сътрудничество. Мисля, че към момента то е само и начало, но зато ни трябва платформа, въпрос, която да може да осигури самият процес на обмена, обмен на данни. Трябва да има такова място, за да може всеки да знае че когато подаде сигнал, ще има засечка с, с всички данни, които хората, желащи част от платформата, са споделили. И според мен това е основната цел на тази, тази идея. И действително смятам, че трябва да продължим дебатите за гласуването с единодушие. Първоначално да ограничим гласуването с квотирно мнозинство за цивилните мисии. Ако това е първа стъпка, добре, аз съм съгласен и с нея. Друг вариант би било да се да малко по-конструктивно, по-конструктивно въздържане, т.е. може да кажем, че ние като да се въздържаме, но не ограничаваме останалите, които искат да се намесят. По отношение на висотата на амбициите ни, мисля, че това зависи от анализа на настоящото положение. Тоест, трябва да направим анализ на, на това дали отговор, който даваме, е достатъчно адекватен. И според мен това би трябвало да се отговаря на оценката за капацитет, с който разполагаме. Споменахте и ключовата дума стратегическа автономия. Тя е смята за думата БУ, поне в контекста на преговорите с НАТО. Всъщност, идеята е да знаем, че сме сигурни това какво правим в а, Либия, защото а, ако Знаете, че в НАТО се взима решение с души, така че вето само от Ердоган не е достатъчно. Същото както с което се случва блокирането в съвета, тук в Европейския съюз се случва и в НАТО. И си много лесно може да наложи ветото си, така че смятам, че от тази гледна точка ни трябва стратегическа автономия в тази област. Толкова по темата мисля, че сигурно сме забравил нещо, но ще го повторя във вторият тур. Merci, Monsieur Basescu. I continue the subject raised. Благодаря ви, господин Басеско. Ще продължа темата, засегната от господин Галер. За мен изобщо не е ясно какво значи стратегическата автономия. Аз съм бивш държавен глава. Държава, като е член на Европейския съюз и на НАТО. И всички данни винаги са били на разположение. Всички мощности винаги са били на разположение на НАТО. Никога не сме създавали военни ресурси, които са на разположение на Европейския съюз. Струва ми се, че повечето от 22-те държави членки на Европейския съюз, които са членки и на НАТО, имат същия подход. При това положение, колко автономни можем да бъдем, при положение, че повечето от нас са, са членове и на НАТО? Защото ако ще си играем по този начин е, с ресурсите, има опасност в някакъв момент да намалим е, авторитета и надежността на НАТО, тъй като ще отклоним част от военният капацитет, който е на разположение на НАТО. Така че трябва да стане ясно какво се крие под а, това понятие. От друга страна съм напълно съгласен, че трябва да се въведе принципа за гласуване с мнозинство в съвета. Защото аз имам опит с Европейския съвет. И знам, че когато за две-три важни държави отказваха да подкрепят нещо, се не може да приложим принципа на гласуване с квалифицирано мнозинство и като погледнем стратегическата реалност в света в момента, може би можем да подготвим отделни ресурси, които да са на разположение за намеса от страна на Европейския съюз. В противен случай няма да сме в състояние за действия в подходящият момент и при това положение влиянието ни на международната сцена непрестанно ще намалява. Не е достатъчно да сме водачи в економическата област – в днешно време е ясно, че големите играчи имат и силна економика, и военен капацитет, и са готови да действат. Благодаря ви. Uh, uh, господин Петърс, благодаря ви, господин Майер. Съгласен съм с колегата, че един дебат за стратегическата автономия на Европейския съюз би бил много интересен дебат, но съм съгласен също така, че когато интересите на Европейския съюз и на НАТО, т.е. на Европейския съюз на Съединените щати не, са, е, не съвпадат, трябва ние да сме в състояние да действаме и да действаме автономно. И мисля, че това ще се случи все по-често за бъдещето, колкото се случва в момента. Съгласна съм с всичко, което казахте, но за мен първият въпрос, който се поставя, разбира се, е, когато след като Бойската комисия заяви, тази комисия ще бъде геополитическа, какво значи това? Каква е визията на Европейската комисия или на съвета? Каква е геополитическата ни визия за света? Кога трябва да можем в състояние да действаме, с какъв капацитет и така нататък. Но Първият и най-важен въпрос е каква е геополитическата ни визия, какво трябва да прави е, Европа за бъдеще. Разбира се, знаем какви са ценностите ни и т.н., но имаме нужда от повече съдържание, когато говорим за геополитическа стратегия. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Ще помоля професор Майер да отговори Имайте ако бяхте депутат в Европейския парламент, трябваше да може да се изкажете по темата за ОПСО само за минута и минута и половина. Така че тук имаме лукса да имаме повече време. Опитайте се да говорите около като ще дадем другата възможност на останалите да се изкажат за минута и минута и половина. Михаил Галер, искам отново да вземе думата. Не си забравите въпроса, ще ви дам да го дадете по-късно. Thank you very much for, for the, the questions. Благодаря ви за въпросите и коментарите. Съвсем накратко ще се опитам да отговоря на три от тях. Всъщност на четири от коментарите на господин Басеско. Може би ще ги прехвърля на колегата Бен Джонс. Може би той е по-добра позиция да отговори на въпроса за стратегическата автономия. Ако нямат нищо против. Какво се случи с амбициите и сложността на мисиите по ОПСО? Ами, няколко неща се случиха. Първо място Европейския съюз беше разсеян политическа гледна точка и беше взет с преодоляването на последиците от финансовата криза. Така че имаше проблем с капацитета на Словения, имаше проблеми с липсата на политическо внимание, може би и липса на лидерство в подкрепа на мисиите на ОПСО. Мисля също така, че и опита в Либия беше доста разочароваща, особено предвид поведението на Германия. Мисля, че събитията от Либия малко посмечиха ентусиазма за мисиите по ОПСО стана ясно, че не може да гарантираме и оперативно няколко операции, които се извършат едновременно. Също така, кризите, които е на Европейския съюз по границите си в момента са толкова много и са толкова сериозни, че Европейския съюз всъщност проявява доста голяма предпазливост при решението си да се намеси. И това в известна степен съвпада и с а, въпроса на господин Петърс. Ако искате да има геополитическа визия за Либия или Сирия или изобщо по въпроса за Русия, се изправите пред много по-различно по своето естество предизвикателство. И не знам дали сме подготвени за него, както от политическа гледна точка, така и от гледна точка на капацитета. Но сега времената се променят и мисля, че вече има готовност да се обмислят нови мисии, поне за Либия. За споделянето на разузнавателни данни за силно сътрудничество не значи задължат, задължително, т.е. обменът на разузнавателни данни отново ще бъде доволно е но ще бъде най-малко между девете държави членки. Така че не се отклоняваме от принципа за доброволно споделяне, но основа да се променя и съответно трябва да се предвиди нужната инфраструктура, която да гарантира безопасен момент на разнователни данни. Тази инфраструктура към момента липсва. Всъщност бих искала да дам думата на Бен, ако нямат нищо против, той ще ви отговори на въпроса за стратегическата автономия. Разбира се, господин Джонс, ако искате, може да вземете думата. Благодаря ви, да. Благодаря ти, че ми прехвърли лесния въпрос, Кристоф. По отношение на стратегическата автономия много, много зависи какво разбирате под стратегическа. Мисля, че никой не предлага Европейския съюз да разработи до такава степен капацитета си, че да стане напълно автономен в защитата на територията си. Никой не се е насочил на, в тази посока. Така че въпросът е какво означава стратегическа автономия. един пример за сравнително... Бяхме свидетели на доста добър пример за абсолютно автономна действия на Съединените щати в е, Либия, при положение, че Франция и Обединеното кралство бяха започнали да действат сами. Дори това беше много трудно без защитна подкрепа от страна на Съединените щати. Така че, вместо да говорим за стратегическа и автономия принципно, би било доста полезно за всички ни да определим някои случаи, като например кампанията в Либия, и да ги използваме, за да определим нивото си на амбиции, вместо да се използва този термин стратегическа автономия, който всъщност може да означава толкова много различни неща за различните участници в дебата. Благодаря ви. Радвам се, че Натали Точини е сред нас. Предлагам ви да изслушаме втората част, да преминем към втората част от дискусията, като най-напред ще дам думата на Пьер Вимо. Um, thank you. Thank you very much, Mrs. Chair. Um, um, uh, I don't want to take too much of your... Не искам да, отделя, да отнема много от времето Any other speakers who would like to intervene and so... Много други колеги, много други участници ще искат да вземат думата и безспорно ще бъдат зададени още много въпроси. Но ще отговоря на казаното преди малко, а именно колко сложна обстановка сме изправени днес. И тя обстановка е толкова сложна, че почти оставаме с впечатлението, аз поне оставам с много такова силно впечатление, че разполагаме с все повече, повече инструменти и идеи за сътрудничество в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. И едновременно с това, когато сме изправени пред някои от най-големите кризи в момента, Европейския съюз се оказва в много затруднено положение да присъства на място и да даде адекватен отговор. Така че ми се струва, че сме стигнали до много важен, ключов момент в момента погледнете събитията в момента в Персийския залив или в Либия или в Сахел, все по-често обсъждаме нуждата Европа да присъства на място. Усеща се, че министрите на външните работи и министрите на отбраната се опитват да изготвят обща позиция за постигане на тази цел. Но с това обаче усещаме и силните колебания, известните резерви сред някои държави членки, други проявяват повече енергия. Ето защо попадаме в това положение, което в известна степен показва, че не сме много наясно как да свържем различните елементи, с които разполагаме в момента. Впечатляващ е факта, че както беше прият Европейската глобалната стратегия на Европейския съюз, което благодаря на Натали, тя ще ни каже, са по темата. Това даде нов тласък на още политика сигурност и отбрана през 2013 година. Европейския съвет обсъди ОПСО и за целта им трябваше точно 5 минути. Тъй като, разбира се, тогава имаха доста други теми за обсъждане. Темата беше в дневния ред, но никой не обърна особено внимание. След което, както казахте, бяхме след и на кризата в Украина, последва референдума за Брексит и изборите в Съединените щати и внезапно всички държавни правителствени е, глави в Европейския съюз е, стигнаха до извода, че ОПСО е много важен елемент, който трябва незабавно да обсъдим и така се стигна до Европейският фонд за отбрана, до съвместен капацитет и всички други програми. И въпреки всичко това, въпреки всичко, което се случва, все още оставам с впечатлението, че когато сме изправени пред кризи, пред изискващи спешни мерки, когато трябва да отговорим на, на, на на ужасните приоритети пак се намираме в положението, което се намирахме преди няколко години. Но защо? Другото аз искам да кажа е много просто. Изправени сме пред редица важни въпроси, на които към този момент не знаем как да отговорим. Първият е свързан с, с суверенитета. И отличните проучвания, които ни представи професор Мейер, се спират именно на този въпрос. Въпросът е дали държавите членки искат да запазят суверенитета си по всички тези теми или пък ще са склонни да го споделят част от суверенитета си с останалите. Към момента има много голяма неяснота и много трудно да се намери някакво решение. Интересно е, че по много от тези, които сме изправени всъщност, се оказа, че се намесваме с много гъвкави операции в рамките на ОПСО, както го правим в Парсийския залив, например. Видяхме един последните съвети по очни работи по председателството на Федерика Могерини се загоди идеята отделни държави членки да се задействат и да играят водеща роля в морските операции, например, споделяйки информация и отговорност с държавите които искат да участват в това усилие. Имаше инициативата на Германия, германско-франската инициатива за намеса. В Сахел също има инициатива за участие на държави, които са съгласни с тази операция. Или казвам с други думи, извън рамката на Съюза с 28 скоро 8 държави членки има много други неща, които се опитват да отразят действителността на дебата относно суверенитета, който очевидно не можем да разрешим по лесен начин, което е съвсем естествено. Вторият въпрос, според мен, на който може да се спорим е идентичността ни. Все още не сме наясно какво искаме да постигнем с новата власт, която разполагаме по ОПСО. Ако погледнете мандата в от преди и мандата след Турф Лисабон има сериозен мандат за мироопазващи мисии. Тоест, разполагаме с възможности да го направим, но едновременно с това с много бавно и с много търпение въвеждаме други мандати, като например военни съвети, логистична помощ, хуманитарна помощ и т.н. И като се стигне до съществото на въпроса, крайна сметка е готови ли сме да стъпим на място? И стигна до този въпрос, започваме да се караме помежду си, карат се държавите членки и не е много ясно дали искаме Европейския съюз да отговори или не. И третият въпрос, който още не е решен, е политическата военна стратегия. Което стана много ясно от глобалната стратегия е, че цялото внимание, което се, се отдаваше на приоритетите за сигурността и отбраната, започнаха на практика да се прилагат чрез тези различни инструменти, които измислихме, но все пак като че ли продължава да липсва същественият отговор на много простия въпрос. Искаме ли да продължим с а, операции навън и а, дали може по този начин Европейския да се превърне в водещ геополитически фактор в момента. С други думи, Що се отнася до стратегическата автономия, става дума за кризи, където нито а, САЩ, нито НАТО, нито дори Обединените нации искат да се намесат, но има европейски интереси и тогава може би ще се постави въпроса за действие предприето от Европейския съюз. А, помните ли какво стана в а, залива в Сахел. Ами знаете, че американското американските власти нямаха намерение интерес. За он, он имаш, има нужда от много време, за да задвижи операция. Имаше интерес от страна на Турция, на Русия и, но изведнъж Евро, Ев, Евро, Европа реши, че трябва да се намеси. Не, нямахме време да изработиме някаква стратегия и не бяхме сигурни, че нашето е, намеса ще бъде на висотата на необходимото. И някои от нашите партньори, особено от Обединените нации продължават да искат от нас някакво решение. А, всъщност, е, според мен е цел, целта е да е, бъдеме някакъв мост, да позволим на Обединените нации постепенно да настанат е, мироопазващи сили на място, което е нещо, което отнема, отнема много време. В момента, в он, който он е, ще може да направи тази а, кръчка, крачка, то те ще имат нужда от а, помощ и, и от някаква подкрепа и Европа а, ще а, предостави тази подкрепа. Ливия е, може да бъде един много добър а, пример, ако, ако успеем да а, направим така, че да се задържи прекратяването на огъня? Кой ще упражнява контрола? Тоест, възможно е това да направи Европейският съюз, но това ще бъде задача от висока отговорност. А, но също, също време, но това е един много интересен момент, защото е, е момента, в който трябва да се е, предприемат действия. Въпро... Някои от вас зададаха въпроса сега ли, не е ли момента Европа да реши да бъде актьор на международната сцена. извинявам се, че съм така много обстоятелствен, но ми се струва, че последните 6-7 е, години Излезахме с много становище, с много прегледи, съобщения и така нататък, без обаче те да, те да са си свързани помежду си и без това да доведе до някаква, някакви операции и действия на терена, в крайна сметка. Затова най-вероятно трябва да създадем е, една цялостна стратегия. Днеска говорим, днес вече става дума за така наречен стратегически компас. Да, вероятно, ще ни трябва много време, докато постигнем някакво единно е, мислене по въпроса, но междувременно могат да се появят а, е, кризи и сблъсъци, които да ни накарат да се намесим. Е, а, помняте, а, когато, когато започна нашата намеса. Тогава върховният представител каза, ами дайте да отидем на място, пък да видиме после, да помислиме. В Македония а, операцията Артебис, а, операция Аталанта. Ние просто а, отидахме на място на терена преди да теоретизираме и размишляваме много, защото беше необходимо да бъдеме на място. Мисля, че е крайно време да, да преразгледаме този подход, да го преосмислиме, защо да видиме каква е, какви нови сложни компоненти трябва да се добавят. Бях много дълъг, не напротив, каза пред, пред, председателката. Благодаря господин посланник Натали Толичи. Аз мисля, че мога да напусна вече, защото бях дошла да кажа точно това, което току-що каза господин Вермон. Но нека да го кажа по друг начин. Съгласна съм, че през последните 3-4 е, години имаше много разнообразна и а, е, е, и много дейности в областта на сигурността и отбраната. Много от тях, макар да бяха европейски, бяха извън европейската рамка. Но целта, е, но в момента е важно да си задем въпроса защо е така, защо се случи това бе. Че през, през продължение на така дестина години ОПСО като че ли загуби до известен смисъл устрема си и след това имаше едно отново възвръщане на активността и това се дължеше на три или четири фракти. Първо, защото трябваше да се осигури е, сигурност, просто изведнъж си дадахме сметка, че не живеем в един прекрасен и спокоен свят, Украина, Сирия, Либия. Бяха примерни и европейските граждани същевременно а, чувстваха все повече и повече а, липсата на сигурност. А, и трябваше в един момент да си зададем въпроса какво ще направиме. Този въпрос беше се зададе така доста остро след избора на Доналд Трамп, но дори и преди това защото в крайна сметка без дошъл момента, в който трябваше да си създадеме, зададеме въпроса за ролята на Съединените щати и света. Още тогава въпроса се задаваше дали американски, да Съединените щати ще продължат да осигуряват сигурността на Европа през следващите 4-5 години, но не само това, през следващите 10, 20 или 30 години. Трети фактор, който е много по-вътрешен. Да, това беше провеждането на референдума в Обединеното кралство и решението за Брексита. Е, за преди всичко това а, а, задвижи а, инструменти, даде начало на действия и така нататък. Това, разбира се, беше много добре, добро, но всички тези дейности са недостатъчни, така че може би в един момент се дадахме сметка, че набраната скорост през последните години, като че ли в момента буксува по някакъв начин. Сега, същевременно обаче трите фактора, които и три от четирите фактора, които изброих в началото, няма да изчезнат. Те само ще продължат да бъдат действащи. Така че какво трябва да направим от тук нататък? Първо, това, което не трябва да правим според мен е е да излеземе с още един обемен а, документ. Може би ще се види, се види странно това в моята уста, но аз наистина не смятам, че подобен документ е необходим. Да, хубаво е да имаме стратегически компас и бели книги и така нататък, но е, не, нека не забравяме и повярвайте ми, изработването на подобни инструмент изисква много време. И нека не забравяме, че и съвета до известна степен и е повече че, е, има, в него има повече мъже и жени, отколкото жени, т.е. хора, които не могат да вършат две неща едновременно. И е, е, за това а, той обикновенно се фокусира към едно нещо, не, не може да вземе предвид и друго. И трето, прекалено много, прекалено много време време прекарваме върху разми, раз, размишляване на какво точно означава автономна стратегическа автономност, дали това е правилната дума, дали не трябва да сме. но крайна сметка, когато трябва да е, прилагаме някаква политика, мисля, че това не е най-добрият е, подход. Сега. В, в, в много пъти в дискусиите се опитваме да търсиме някаква дефиниция, деф, деф, деф, дефиниция, която да бъде приета от, обедин, от Съединените щати. Нека не, за, не забравяме, че ав, стратегическа автономност беше термин, който който се договорихме през 2013 година. Тогава той беше прият, но днес администрацията на Тръмп вече не я харесва. Европейският фонд за отбрана ще бъде насочен към инвестиции в европейската отбрана. И това е което не се харесва на Тръмп. Така, какво трябва сега да направим? Първо, да има последователност. Разбира се, имаме дълъг списък от съкръщения, от това, от това, но всичко, всичкото всичко това е много сложно и някакси е като че ли нещата не се е, допълват и не се вписват едно в е, друго. Така че не, не, не, необходимо е инициативите, които вече са, а, е, се изпълняват, трябва да, да се допълват, да са съвместими. и да има е, допълнение и съответствие с е, стратегическото планиране на НАТО, защото в крайна сметка много от, е, от, от, от тях в крайна сметка са с цел а, възпиране и в крайна сметка мисля, че все още е предимно ролята на възпираща е, е, компонент ще бъде НАТО. Второ, как да управляваме разходите след големите, след гръмките изказвания, след хвърляйки тук, тук 30 милиарда, тук 6 милиона и така нататък. В крайна сметка се, се оказа, че в МФР МФР не, по, по, няма да може да отдели повече от не повече от половината на предвиденето и това наистина е смешно. И на още нещо, тук съм 100% на 100% съгласна с Пьер. Операциите трябва може би в крайна сметка сега да се опитаме да анализираме операциите, след като сме ги провели вместо обратното има поне два, два, два ключови, две ключови операции, за които това трябва да се направи. Смятам, че трябва да помислиме по-сериозно по въпросите, свързани с Ирак. През, през, аз Колкото до оттеглянето на САЩ от Ирак, аз въпроса е кога. Не дали, а кога. И мисля, че би било е, немислимо и пълна глупост НАТО да се намеси в Ирак. Първо, мисля, че НАТО е, върши много добра работа, предимно в Европа и няма какво да прави в Близкия изток. И второ, а, Ирак има нужда от а, подкрепа. И Ирак а, призовава за подкрепа и за помощ. Ние присъстваме с а, гражданска мисия. Мисля, че можем да помислиме за военна мисия, която да се занимава с обучение. Ако, ако изпратиме а, лица а, военни, които да а, а, проведат обучение, трябва можем да го направим, ако обаче Европейският съюз реши В такъв случай може да се помисли и за една многонационална е, коалиция за отбрана, за защита, която да, която, която да бъде допълнение към е, екипа за обучение. И може би нещо по по-важно от Ирак, макар че Ирак е от огромно значение и винаги има опасност от е, възраждане на е, ислямска държава там. Е, Съединените щати няма да се намесат в Либия, каквото и да приказваме има тотален, тотална липса на интерес от страна на САЩ в Либия. Това самия факт, че те тикат Бахрейн там. А, така че... Първият въпрос е иска искаме ли да играеме някаква роля е, в света, а и ако отговора е да, то това трябва да започне от Либия. Второ, това ще, това ще бъде в е, много нестабилно и несигурно, нестабилна и несигурна среда. Но но ако след но въпросът е да се действа, а не в да се излезе с нов документ или нова стратегия. Сега давам думата на следващият ни оратор. Разполагате само с 10 минути, за да, за да можем след това да разговаряме. Трябва да имаме диалог, не искаме да имаме пет души, които да ни четат лекции. Още, една, още едно изказване и след това въпроси. Okay, fine. Um, well, thank you for inviting me. This is very unusual for me to be up here. I'm usually at the back of the room covering. Аз обикновено се намирам някъде на другия край на залата, не тук отпред. Изчетох тези документи. И искам да се спра на няколко неща, които предизвикаха вниманието ми. Да, 30 години съм работил на място и съм песимист. Искам да бъда оптимист, ама няма как да съм оптимист за ОПСО. За подхода много хубави фрази се хвърлят напред-назад, но в много малко случаи, където истински интегриран подход се разгърна и даде резултати. Защо? Защото ако мисиите на, по ОПСО а, не са военни, не могат да се използват, не може да се доведе до промени в рискови зони, като например Мали, Буркина Фасо, както чухме тази сутрин. Затова трябва да бъдем малко по-скромни, реалисти в нашия подход, къде е възможен и къде не е възможен този подход. Не може да правим нещо само защото звучи добре. Например, ако можем да правим само обучение за борба срещу тероризма, то тогава правим това. Това не е част от целият интегриран подход. Условията трябва да съществуват, за да постигнем нещо. Институционални рамки. Не знам дали сте чели тези доклади. Мисля, че депутатите трябва да окажат натиск върху съвета има различни национални позиции. Тези позиции са много различни и никога няма да се доближат. Може би този магиосен кръг трябва да бъде прекъснат. Къде да се прилага това? В нов, може би, съвет по сигурност, но това задава въпрос тук. Добри, дори а, да се създаде такъв съвет със сигурност, как ще се гласува. И накрая. По доклада за DTIB няма значение колко средства има. Не мисля, че това ще промени DTIB Какво им искам да кажа? Никоя държава членка не може сама да се справи в сферата на отбраната. И СЕЩ комисии вече казаха, че трябва да се промени DTIB, но това няма да се промени. И а, стратегическата автономия, опитвам се да бъда кратък тук, стратегическа автономия – това означава, че Европа може сама да се защитава. Съгласен съм с предишните оратори. Трябва да говорим за малко по-редуцирана версия, например, управление на кризи, експедиции и така нататък. Но дори тази съкратена версия я нямаме и не мисля, че няма да има. И това е сериозно предизвикателство пред страните в Европейския съюз, защото тези решения означават а, цялостна верига, която да се управлява тук а, през Брюксел, а, да няма а, задаване на въпроси за разходите, които са из, за ОПСО а, мисиите и накрая а, обществено желание и готовност да се пуснат войниците, които да отидат на място и да се приеме възможността, че те може да загинат. Ако не признаем това през обществото, не може да има военни мисии. И мисля, че е подвеждащо към гражданите да ги оставаме с впечатления, че изграждаме стратегическа автономия, когато всъщност не го правим. Може би трябва да имаме нова термин тук, който да използваме. Защото няма да има стратегическа автономия, въпреки че отчаяно се нуждаем от такава. Извинявайте, че охладих ентузиазма ви. Благодаря. Bien, merci. Um, je vais donc passer uh, la parole euh, à, à ceux... Благодаря ви. Искаш да дам думата на тези, които по я поискаха. Започваме с Хана Нойман. Yeah, but and you will have the, the, the floor. Ще ви дам думата веднага след нея. Много от вас поискаха думата. La президент. Um, I very much thank you for the inspiring, very vivid talk. Благодаря ви, госпожо председател. Много ви благодаря за толкова вълнуващият разговор, който понякога беше потворчив, който според мен е нещо, което се нуждаем. Очевидно имаме достатъчно високи амбиции, но те не дават очакваните резултати, така че трябва да гледаме различните варианти. Бих искала да се спра на два въпроса. Първият е връзката и взаимоотношенията между Европейския съюз и държавите членки в това отношение виждаме различни а, понятия. Например, в Либия преди две седмици държавите членки е, е, е, игра, и поемаха различни роли. И тук се появи нещо интересно. Всички 28 да дадат мандата на една държава, на едно място, по каквато и да е причина, и там те да управляват ситуацията, както е, е, е с Брексит, когато има един, който управлява движи външната политика. Може би е, същото трябва да бъде и за мисиите по сигурност и отбрана, защото сме видели и в други контексти, че това е вредно, когато има малки мисии и голям принос от Европейския съюз или паралелни мисии в НАТО, както в Ирак, в Мали, където се блокира работата на Европейския съюз и не е ясно за нашите партньори кой какъв мандат има и кой какво прави. Вчера говорих с външния министр на Саудитска Арабия и той каза, ние предпочитаме двустранни разговори. Вместо да се създава тази е, суматоха и този хаос за бюджета – Ние трябва да инвестираме средствата за това, което сме решили. Мисля, че голяма част от бюджета за отбрана всъщност винаги се искат повече средства и защото не може да се защити суверенитета, мисля, че това са глупости. И не знам дали Европейския съюз не разполага с необходимите съоръжения или с желанията, за да изпълни а, а, това, което желая. Размятате ли, че е липса на съоръжение или липса на желание? Защото това е ключов въпрос, за да отговорим на въпроса как искаме да продължим. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, като няма други Тук Искам само думата, ще дам думата на господин Галя. Uh, Първо, съгласен съм, когато казвате, че тази администрация не иска да разбере е, какви са нашите усилия по сигурност и отбрана. Предишната администрация го разбираше. Ние използваме нашите средства е, е, за тези цели, което е неприемливо. Съгласен съм с друго нещо, че не трябва да произвеждаме друг голям документ, който да не преминава през работните групи на съвета. Защото много често те смятат, че наш, тях, нашата стратегия е тяхна страт, стратегия. И това а, случва в момент, когато ние се поздравяваме за този отличен текст, но държавите членки някакси не го прегръщат като свой собствен. Затова ние дефинираме нашето ниво на амбиции, нашите отбранителни способности и когато стигнем до държавите членки, трябва да има бяла книга за сигурността и отбраната. Много често сме обсъщали този въпрос и след това да видим как да разкърнем нашите отбранителни способности – не знам дали споделяте моята позиция, че много политически решения са взети. 2013 година имаше един съвет и първите думи бяха сигурност и отбрана. Сигурност на доставките. Беше много дискретно в някакъв момент. Това е защото ние сложихме първия малък проект, първата първото бюджетно перо за сигурността и отбраната. Стратегическа автономност трябва да бъде дефинирана защо? Защото е в законодателството за фонда за отбрана. Затова трябва да го дефинираме по начин, по който да е ясно как ще реагираме, ако другите отбранителни сили не могат да действат. Когато ни блокират да използваме съоръженията в НАТО, ние искаме да направим нещо в Либия, не това да остане за руснаците и за турците. Защото те не представляват нашите интереси. Ние имаме много повече интереси в Либия и не можем да оставим турците и руснаците да действат там. Съюз по сигурност и отбрана. Това е от мандата на господин Борал. Дали ще имаме отговор? Мисля, че всеки комисар а, има след 100 дни отчитане на работата и можем да чуем тогава това да бъде дефинирано. И надявам се да има добра дефиниция. Благодаря. Благодаря, господин Басеско има думата. слава на Бога, някой ме обясни какво е стратегическа автономия. Тоест, нищо. Това понятие е изпразнено от съдържание. Защо? Защото не можем да бъдем автономни в този момент и може би за дълъг период от време няма да бъдем автономни но тази стратегическа автономия е изобретение на хората, като дамата, която изнесе своята дълга реч. И политиците обичат да използват такива изрази. С други думи, ние не сме автономни, защото не сме ядрена сила. Това е мой анализ след 10 годишен опит като държавен ръководител. Вижте Руската федерация. Те имат економика, която е по-малка от италианската, но те са суперсила. Тук е такава е действителността. Трябва да решим дали искаме да сме част от процесите на глобализация – част от вземането на решения. И по един или друг начин трябва да останем партньори на щатите за сега. Това е реалността, която произлиза от анализа на това, което се случва в днешно време в Европа, руснаците и турците играят роля. Нас никой не ни пита. Ние се опитваме да бъдем посредници в иранско-американския конфликт. Никой не се интересува от нашето посредничество. Нека да си бъдем честни. Когато говорим за нашите способности да бъдем основен играч. Нашите военни способности. Ние сами не можем да бъдем основни играчи. Моето честно мнение е по един или друг начин в продължение на много дълго време ние трябва да останем партньори с щатите. Дори и в щатите да е Тръмп. Като държавна глава. Вижте източния фланг. След като Путин окупира Крим, всички бивши комунистически страни застанаха на штрек, защото имат опит с руснаците. Руснаците просто преминават границата. Това е навика на руснаците – Балтийските държави, тяхната граница, румънската граница, българската граница, както правят и с Украина. Но слава на Богу, срещата на върха от Калилор а, за американско оборудване. Сега те са на източната а, граница, а не европейците или френските отряди. Не румънците, не италианците, не немците в Румъния. А там са американците. Те присъстват с 200 000 извинявайте, 2000 отряда. И дали ни харесва или не, в... ние зависим от щатите в нашата, за нашата сигурност и отбрана. Но да развием ядрен арсенал, е, за да има равновесие с Индия, с Штатите, с Пакистан, с Русия. Това не може да бъде прието в Европа към днешна дата. Това означава едно единствено решение. Да продължим да бъдем партньори на щатите и заедно да бъдем част от общата игра, тъй като нямаме военни отбранителни способности. Трябва да има мисии в Африка, да, съгласен съм с това. Ние имаме историческа отговорност. Част от нашите страни имат такава отговорност. Те са наши съседи. В юг, част от нашия континент, трябва да можем да се намесваме в Африка, но нямаме кораж. Благодаря ви. И сега Крис Петърс. Certains pays припомням пътим на колегата Басиско, че някои е, държави въобще не се поколебаха, не мисля, че смело да изпратят е, своите сили в Африка. Господин Басиско, недостатъчно военнослужащи. For me, it's very important to remember. За мен е важно че предната седмица в Страсбург приехаме доклад за политиката по обща отбрана и сигурност и там има 20 точки, които дават ясни дефиниции за нуждата от разработване на обща европейска стратегия и се надявам да сте го изчели и да чуя каква е вашата реакция. И това да се приеме в а, пленарна зала от всички. Надявам се, че вие също сте изчели този документ. Когато обсъждаме европейската стратегическа анатомия, нека да прочетем какво сме одобрили – и явно вярваме в това, щом сме го одобрили, защото в противен случай пред седмица в Страсбург нямаше да го одобрим. А някои не са го одобрили добре. Но имаше мнозинство, голямо мнозинство. След това света се променя бързо. И за Европа е време а, да се изясни къде се намира в геополитическия контекст политическата визия на щатите се променя. Други елементи се променят. И това е знак за Европейския съюз, че какво трябва да направим. Аз съм бил заместник министър-председател на, на Белгия, но за Европейския съюз ние трябва да бъдем не толкова скромни, трябва да бъдем по-амбициозни. Ние, белгийците, сме скромни, защото сме малка страна. Но трябва да си видим възможностите. Какво можем да направим за хората извън Европейския съюз? Също мисля, че не ни трябват безкрайно дълги дебати за фондове и така нататък. Света се движи и ние трябва да направим нещо. От друга страна, трябва да обсъдим нашата визия. И това, което се одобри в Страсбург предната седмица, какво можем да направим за тази европейска стратегическа автономия – какво можем да направим за тази геополитич... в тази геополитическа обстановка. И това е основната задача, дискусията в този парламент. Къде се намираме? Какви са нашите е, ценности, но също да защитим нашите интереси, да защитим хората, които искат Европа да направи нещо. И аз мисля, че в тази дискусия ни трябват военни действия и мисии. И когато това не е възможно, по мое скромно мнение, ако до 5 години няма, про, а, няма прогрес, а, то тогава следващия председател на комисията не трябва да казва, че ние сме геополитическа комисия. Нито парламента може да каже, че ни трябва стратегическа автономия тогава всичко приключва. Ние не можем да убедим другите страни и другите хора, че Европейския съюз защитава каквото и да било. Благодаря ви, преди да дам думата на четиримата ни гости, за да чуем реакцията на техните въпроси, изказвания, призиви, бих искала да си позволя да се възползвам позицията си на председател от факта, че имам думата, за да отговоря на някои от твърденията, които бяха направени преди малко. Дали имаме нужда от стратегически компас или не? Изградили сме чудесна инфраструктура, трудно ни е да обясним защо разполагаме с инструменти, ако не можем да обясним какво искаме да постигнем с тях. Днес Китай има визия и всички я познават. Тази визия беше определена, беше обяснена, всички са запознати с нея. Минава през а, а, новият път на комприната и всички могат да вземат позиция спрямо а, тази визия. Съединените щати поне имат някакъв лозунг America First и не можем да кажем, че никой ни е предупредил. И всичко се върти около този лозунг America First. И тук съм съгласна с Натали. Ние сега работим с акроними, с съкръщения. Но никога не сме, никой никога не е успял да мобилизира политическа воля около ам, абавиатури. А, как стана ясно на изборите, хората из цяла Европа настояват за повече отбрана в Европа. Навсякъде. И ако не сме в състояние да отговорим на това тяхно искане, не само, че няма да сме изпълнили мисията си по отношение на сигурността и отбраната в Европа, но може би още повече ще подроним а, реномето на европейският проект. Мисля, че е, действителността ни настига и тук съм съгласна с а, това, че като, малко като, като Мусил Жордан от пиесата на Молиер се занимаваме с геополитика, без да сме наясно с този факт. Така че тук не говорим за някакъв затворен кръг между СВТ, Европейски парламент и съвета. Не, 500 милиона европейци очакват от нас да им гарантираме европейска отбрана. Но мисля, че вече доста обсърно се изказах. Сега отново ще дам думата на нашите гости. Този път в обратен ред започваме с господин Тингер. Тигнер, извинете. Имате около 5 минути. Uh, I think she left, but she... Someone in the, in the audience raised the question probably to Natalie, why are the members acting? Is it lack of willingness? Or is it... Господин Ландайман, мисля, че вече си тръгна да зададе въпроса на какво се дължи липсата на повече амбиции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 му въпроса и на един колега минут седмица, с на той ми съгласи с мен и той каза, че е първо трябва да изградим капацитета, защото волята не е на лице. И тук съм съгласен. Има някаква вродена нежелание във всички държави членки да се прехвърля повече суверенитет в областта на сигурността и отбраната към Брюксел. И това си е факт, с който трябва да живеем. Така че през 5-6 години може би ще трябва да насочим всичките си усилия към изграждане на капацитет и по този начин да преодолеем резерви лидерите на европейските лидери, които казват, а ние ще можем да направим, да разполагаме с капацитета. Нека да им кажем, ами, вече е на лице капацитета, сега прехвърляте суверенитета. Благодаря ви. Не ли точи? Добре, съвсем накратко няколко коментара. Въпросът за разделенията между държавите членки беше зададен, беше зададен като пример Либия. Отговор разбира се да, но е интересно да се отбележи, че може би сме свидетели на промяна, не съм сигурна, но може би има промяна и аз със сигурност идвам една от е, държавите членки, която беше в единия край на спектъра, пък Натали Пьера от е, държава в другия, в другия край на спектъра. Но може би започва да се да им, да, да появява съгласие, че всъщност е, раз... разногласията между двете членки може би са по-малки от желанието им, общото им желание да не допускат Турция и Русия да си прави каквото си иска в Либия. Така че може би има някакво желание да се преосмисли колко големи са всъщност различията ни. Напълно съм съгласна и с идеята за даване на мандат на държавите членки. В идеалния случай няма да се даде този мандат само на една държава членка, по-скоро на цяла група от държави членки. И мисля, че в крайна сметка именно това е и идеята за и групи от държави членки, което е много здравословна идея. Това е група от държави, която, запържа, която запазва институционалната връзка с Европейския съюз. Плюсовете са гъвкавост, възможност за бърз отговор, без а, всички негативни страни, като липсата на гъвкавост и въобще цялото разединение, което би се случило, ако а, тази, тези действия са напълно изолирани от институционалната рамника. Дали липсва капацитет или воля, съгласен съм, че липсват и двете, но все пак искам да се спра на въпроса за липсата на воля. Да, факт е, че не разполагаме в момента с капацитет, който да ни позволи да извършваме големи операции под формата на експедиции. Да, вярно ще разполагаме с този капацитет. Но за да постигнем това, което тук обсъждаме, било то в Ирак или в Ливия, ами всъщност разполагаме с нужният за това капацитет. И по-скоро тук е въпрос на воля и на приемане на факта, че може да се стигне до жертви. Това е основният проблем. И тази липса на воля ще доведе това, че продължаваме да живеем с иллюзията, че някой друг и този някой друг си има име и той се казва Съединени американски щати и ще продължава да се грежи за нас. И сега си живеем с а, а, тази мечта, че проблемът е Тръмп. Аз обаче се опасявам, че проблемът не е Тръмп. Проблемът е, че според мен проблемът е структурен и ще се появи най-вероятно отново под друга форма, но всъщност Съединените щати са изправени пред едно голямо стратегическо предизвикателство и то не е нито Европа, нито Близки изток, а това предизвикателство се казва Китай. И всеки разполага с ограничени ресурси и очевидно възоснова на това ще помети и приоритетите на Съединените щати. Може би обаче волята ще се появи в момента, в който си дадем сметка, че просто нямаме избор. Към момента все още живеем с иллюзията, че имаме. не ме разбирайте погрешно, нямам нищо против белите книги и документите и анализите и т.н. нататък. После да кажа, че предвид ограниченото време и ограничените ресурси, с които разполагаме, смятам, че това време ще бъде много по-добре изразходвано, ако работим по постигане на споразумение, че трябва най-накрая да действаме. А между другото, абсолютно съм съгласна с идеята, че не, не сме пълни собственици на документа. Видяхте, че в през 2013 година разполагахме с а, заключенията на Европейския съвет и това не доведе до никакви конкретни действия, така че според мен не това е проблемът. И не смятам, че трябва да отделяме прекалено много време на това, особено ако това е време, което не използваме за което, това, което би трябвало да правим, а именно предприемане на действия. Благодаря, Пиара, ви моля думата. Съвсем накратко. Мисля, че всичко беше, беше казано. Бих искал само да добавя две-три точки, в които може би ще си позволя да изразя несъгласие с а, а, колегите. Първо, на въпроса дали ни липсва воля или оборудване. Разбира се и двете, но обаче не съм чак толкова песимисти, песимистично настроен, за разлика от а, Брукс. Ако не можем да постигнем съгласие да действаме заедно, резултатът е, че някои отделни държави, които имат еднаква визия, продължават заедно. Това се нарича гъвкавост. Може би не ви харесва, но това е факта. И според мен поне е много важно в а, тези нови видове гъвкави формати, които измисляме, поне да има ясна роля, ясно място за участие на институциите. В крайна сметка, едно от малкото ни постижение през последните 15 години беше, GC, е, беше съвместният съобхватен план за действие по отношение на ядната програма на Иран. Това беше постигнато обаче от а, а, четири държави членки на Европейския съюз сами. Това е просто защото загубихме капацитета на равнището на Европейския съюз, трябва да си го върнем. Загубихме го е, по отношение на Украина и процеса от Минкс. И аз, и аз лично казах, че много съжалявам, че че Европейския съюз не е част от процеса и смятам, че бъде добре да, да се присъединим към него. Но този вид а, е, разсъждение ни трябва, ако искаме да преодолеем е, посъгналостта, която ни е обхванала в момента. Има и поле за действие за тези, които искат да направят нещо. Така че, ако ми позволите, ще се спра с няколко думи на QMV. Sure on... Винаги съм бил подкрепил идеята за квалифицираното мнозинство, но не съм убеден дали това е най решение в областта на сигурността и отбраната. Помислете си. Само за секунда какво представлява на положението на правната Европейската комисия. Помислете си само за момент и представете, че обсъждаме санкции и решим, и решим да ги приемем с коалиционно мнозинство. Какво ще се случи с тези, които са гласували против? Ами, разбира се, ще кажат веднага, не сме съгласни и ще продължаваме да си правим каквото си искаме. Видяхте как това се случи с схемата за преместване на мигранти и позицията на вишегарската четворка. Все по-често ще спускват с такива проблеми. А представете си какви ще бъдат пагубните последици от подобен принцип в областта на сигурността и отбраната. Така че аз лично смятам, че трябва да се замислим отново дали действително това е най-добрата идея. И последният ми коментар е за Съединените щати и НАТО, господин президент. В някои отношения отношение съм Напълно не съгласна с вас по, цяло, по а, цялата ви теория за ядреното разобеждаване, защото ако последваме вашата теория, ще намалим до такава степен ядрената капацитет, че нещата ще, ще станат наистина много опасни. Не съм съгласна с вас с идеята, че Европейски съюз не може да играе ролята на посредник. Аз лично смятам, че има ще и други варианти да се справим с решението на президента Тръмп да, се, да напусне съвместния всеобхватен план за действие. Имахме възможност да направим по различен начин, като направихме по 1982 година, когато администрацията на Съединените щати искаше от европейците да бойкотират газопровода от Съветския съюз. Тогава ние много ясно заявихме каква е нашата позиция и успяхме да постигнем, да продължим с този проект, въпреки съпротивата на Съединените щати. Времената са различни, действително не може да ги сравняваме, съгласен съм, но може има други начини да покажем, че Европейския съюз може да играе важна роля на посредник. Разполагаме с нужната сила, може би Някога не си го даваме сметка за това, но имаме а, сила и в економическо отношение и не само. И последно, когато говорим за промена в позицията на Съединените щати и т.н. нататък, че нищо не може да направим сами, че трябва да се, се придържаме към НАТО. Но все ме впечатлява ако погледнете какво се случва в Сахел, ние сме тези, които искат да изготвят някакъв вид стратегическа автономия. А пред какво сме изправени? Един от основните ни съюзници, именно Съединените щати, ни казват, ами ще ви оставим сами да се оправяте. Тогава какъв е смисъл от съществуването на НАТО, ако не можем всички заедно да се съгласим, че сме съюзници и трябва взаимно да се подкрепяме? Нека да погледнем от другата страна все, все твърдим, че европейците трябва да се придържат към НАТО и аз съм напълно съгласна с това. Но някои от съюзниците ни в НАТО също трябва да подкрепят европейците. Именно пред този проблем сме изправени в момента. Натали спомена Ирак. И там се поставя въпроса за отеглянето на американските сили. Също вече въпросът се да поставя дали, а кога те ще се оттеглят. И това е много объркващо за начинът, по който ние гледаме на Трансатлантическия алианс. Така че не за в това отношение да, да се позмислим повече за стратегическа автономия, защото все по-често сме изправени пред подобни случаи. В крайна сметка са поставени под въпрос европейските интереси. И въпросът е дали сме в състояние, ако някой от съюзниците ни реши да ни достави, дали сме в състояние сами да защитим тези свои интереси. Това всъщност е въпроса. И трябва да се опитаме да намерим отговор на този въпрос. Предал eu unul, domnule ambasador, de câte ori ne-am, ne-am părăsit noi aliatul. Господин посланник, колко пъти ние сме изоставяли на съюзниците си? И в Ирак, и в Афганистан. Господин Майер, имате думата в заключение. Um, два коментара по два, две въпроса. Има мисии, където имаше ресурси, които можеха да бъдат разгърнати, но е имало поли, политическа воля. Но а, а, и други, когато капацитета съществува, но на хартия, а не може да бъде разгърнат просто, защото не се... Но е, ще се върна към казаното от а, Пиер относно а, научаване в хода на действие и как да се научим да правим това, което трябва. Аз харесвам този подход и мисля, че го а, обсъждаме в един контекст, който ясно ни показва, че не взимането на решение и не липсата на действие а, струва скъпо. Сега, разбира се, се виждат последиците и от другите държави членки и в най-различни аспекти, но мисля, че наистина трябва да направим един задълбочен и откровен анализ, да бъдем абсолютно честни и като в един боксов матч, където се подбират равно, равносто, рав, рав, равностойни конкуренти. В момента, предвид сценария, предвид положението, наистина може да, може да има жертви, може да има отвличания, може да има заложници. Въпросът е да, разбер, да разбереме готови ли сме да понесеме последиците. Така че, ако искаме да а, бъдем по-амбициозни, трябва да бъдем и наясно с а, какви са последиците и, същ, и същевременно нещата да бъдат прозрачни, да знаят да, хората да знаят какви, какви могат да бъдат последиците, щетите, включително и за цивилното население и така нататък. Бих искала да благодаря най-сърдечно на нашите гости за този а, много а, разпален диалог. Бяхме приканени да бъдем скромни. Да, човек винаги трябва да бъде скромен, но в никакъв случай не трябва да а, да отъждествяваме скромност с, с примиреност. След 10 години, когато се организира дебат за 20 годишната на ОПСО, те ще могат да кажат, дано да могат да кажат, че ние сме извлекли съответните заключения и че сме били на висотата на това, което се изисква от нас. Благодаря.